Скъпи колеги, приветствам с добре дошъл кандидата за комисар сър Джулиан Кинг на това изслушване на Комисията по вътрешни работи и правосъдие. С няколко бележки ще започна преди да чуем уводните думи на сър Джулиан и въпросите на депутатите. Процедурни съобщения – според Анекс 26 от процедурните правила, парламентът ще изслуша кандидата за комисар съобразно а, темите за лична независимост. Също така ще бъде направена преценка за познанията по съответното портфолио и професионалните умения. Също така ви припомням, че бе подготвен предварителен въпросник от парламента. Двата общи въпроса, които бяха съставени от председателите на комисиите и три конкретни въпроса от комисията Либе, също така подкрепени от председателския съвет. Бе получен отговор в писмено, писмен отговор. Вие разполагате с отговорите по въпросника и аз ви приканвам да се запознаете с тях, ако все още не сте го направили. Що се отнася за процедурата, тя ще бъде следната. Кандидат комисарят ще започне с устно представяне не по-дълго от 15 минути. След уводните думи ще имаме 45 въпроса и отговора. Всеки от 3 минути, 1 минута за въпроса и 2 за отговора. Господин Брок, ще има възможност един въпрос да бъде зададен от заместник председателя също така. Представителите на политическите групи също така ще имат възможност. Пет минути за заключително слово ще има кандидат-комисарят. Много ви моля да имате предвид, че трябва да бъдете изключително кратки, да се съобразявате с предвиденото време. В противен случай последният оратор няма да има възможност да зададе въпроси трябва да спазваме строго дисциплината и тогава ще имаме възможност за допълнителни въпроси. Но ако сте добре дисциплинирани, ще има възможност за това. На 23 е- езика ще бъде осигурен превод, но моля да не забравяте, че онова, което ще кажете, ще бъде превеждано. Също така ще се излъчва този дебат а, в интернет. Всички ние сме свикнали с тази зала, но кандидат-комисарят не е, така че когато желаете да вземете думата, моля да вдигнете ръка, за да ви види къде сте. Това би било полезно. Също така, що се отнася до външните слушатели, е, това ще бъде полезно. Още няколко думи ще кажа преди да дам думата на кандидат-комисаря. Искам да подчертая две неща, що се отнася до неговите отговорности и отчетност. Видяхме, че във възлагателното писмо на комисаря Юнкер се казва, че той желае кандидат комисаря да бъде а, комисар, който да е под надзора на заместник-председателя а, по въпросите за хартата за основните права, вътрешните работи той също така допълни, че би искал да бъде оказана подкрепа на комисаря по миграцията и гражданството във връзка с конкретните му задачи. Бихме искали да чуем, да разберем кои са приоритетите на господин Кинг и как ще си взаимодейства с другите комисари. В писмените отговори се съдържат известни указания за това, но бихме искали да чуем повече, що се отнася до неговата отчетност. На второ място, представителството в Европейския парламент и съвета по въпросите, свързани с, Съюза на сигурността, също така са свързани с работата на комисаря по миграцията и гражданството, освен ако не бъде взето друго а, решение за всеки случай по-отделно от а, заместник председателя. Бихме искали да чуем повече информация за това как ще се осъществи това взаимодействие и отчетността пред тази комисия и успешния диалог между различните институции. Изключително е важно това за комисията. Сър Джулиан изпрати своите писмени въпроси и бихме искали заедно с нас да бъдат обсъдени приоритетите, за изпълнението на портфейла след обсъждане на важните въпроси по един структуриран начин. С тези две ключови теми за отговорността и отчетността, с удоволствие давам думата на кандидат-комисарят за неговите уводни думи. Сър Джулиан, имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря ви за тази вечершната покана. Ако някой ми беше казал преди няколко месеца, че ще бъда тук сред вас днес, нямаше да му повярвам. Намираме се в особено положение. Аз имам честа да бъда номиниран от британското правителство. Председателят Юнкер се възползва тази възможност, за да засили Европейската комисия, като създаде ресора за комисар по сигурността. Някои от вас може би се питат как комисар – от държава, която е решила да напусне Европейския съюз, може да получи толкова важен ресор. Аз обаче мисля, че мога да дам своя истински принос в една област, която е приоритет за много от нашите граждани. Аз имам специфичен в тази област опит – Имал съм, натрупал съм такъв опит в Обединеното кралство, в Ирландия, в Северна Ирландия, а съвсем наскоро натрупах такъв опит и в Париж. Впрочем, преди два месеца аз бях в Ница на 15 юли сутринта и със собствените си очи видях унищожителните последствия от атаката, от нападението, което бе извършено предната вечер. Нападение, което доведе до невинни жертви и травмира Европа. За пореден път тогава си дадох сметка за човешката цена на тероризма. Аз посветих живота си на европейските дела. Работил съм на много постове в Брюксел, в Европейската комисия, бил съм и началник на кабинет. Когато работех във Франция, аз защитавах позицията на британското правителство по време на кампанията, свързана с референдума. Винаги съм се гордел, че съм британец. И съм се гордел също така, че съм европеец. Не виждам противоречие между тези две неща. На 23 юни обаче по-голямата част от моите съграждани взеха решение да напуснат Европейския съюз. И ние трябва да уважим тяхното решение. За да разсея всяко съмнение, бих искал да кажа следното. Ако получа този ресор, ще направя всичко възможно, за да изпълнявам задълженията си колкото се може по-добре и се ангажирам да обслужвам европейския интерес само и единствено общият европейски интерес. Осъзнавам, че е необходимо да действам безпристрастно и с висока степен на ангажираност. Това очаквате вие от мен. Ако след това изслушване аз бъда назначен за комисар, ще положа клетва и ще поема всички задължения, свързани с този пост. Изминаха 15 години от 11 септември. Начина по който реагираме и мислим за тези заплахи се промени. Тероризмът обаче и организираната престъпност продължават да застрашават нашия начин на живот и ценности. Някои казват повече от миналото. След мадридските нападения от 2004 година бяха извършени още 14 нападения само през тази година с около 600 жертви. Някои от тези нападения бяха добре планирани от е, групи, други бяха, бяха извършени само с нож. Някои от тези терористи са отгледани в Европа, други бяха бойци, завърнали се. Някои бяха известни на властите само като дребни престъпници. Някои от тях дълги години са били симпатизанти на терористите, други са били радикализирани само за няколко седмици. Някои от местата на извършване бяха считани за а, чувствителни, други не. Киберпрестъпността расте все всеки изминат е, ден, застрашава основните права и економиката. Нито тероризмът, нито организираната престъпност зачита международните граници. Техните бизнес модели а, е, процъфтяват поради липсата на съгласуваност между държавите членки. Очевидно това засяга европейското измерение. Нека вземем ноемврийското нападение в Европа. То бе планирано в Сирия. Някои от терористите са използвали фалшиви паспорти, за да пътуват до Европа. Други са били в Европа, през Балканите и са пристигнали във Франция едва деня преди нападението. Като имаме предвид международните вериги за доставка, ние можем да се справим с тероризма само ако работим съвместно ефективно. В днешния свят сигурността на една държава членка е сигурност за целия Европейски съюз. Според член 4 националната сигурност е отговорност на държавата членка, но заплахите, които са транснационални, не могат да бъдат преодоляни самостоятелно. Онези, които се опитват да ни отнемат свободата и извоюваните а, права, засягат правата на нашите граждани. 83% при допитване на Евробарометър а, споменават този въпрос като важен. Имаме възможност да обединим всички усилия, по които Европейския съюз има отговорности и да насочим усилията си там, където ще променим нещо – с тясно сътрудничество и екипна работа, заедно с заместник-председателя Тимерманс, комисаря Евромопулс и комисаря Юрова. Аз в своето възлагателно писмо посочвам създаването на целева група за взаимодействие, да работим заедно в комисията, от е, генералните дирекции по транспорт, комуникация и вътрешни работи. Ще е необходима висока степен на съгласуваност е, с държавите членки и най-вече с парламента, особено тази комисия в него. Аз зная колко страстно се отнася тази комисия по въпросите за сигурността и е посветила усилията си да бъде постигнат напредък по много от предложенията, ние трябва да отвоим усилията сега за да можем да гарантираме сигурността, която нашите граждани очакват. Необходимо е да има устойчивост и ефективност. Ефективност означава да се съсредоточим върху прилагането, да гарантираме транспонирането на правилата, да подпомагаме местните власти да преодоляват пречките пред изпълнението съвместно да положим усилия системите да работят така, както трябва и да бъде използван целият им капацитет. Държавите членки могат да разчитат на комисията да окаже помощ по всички възможни начини. Ние няма да бягаме от прилагането на закона, включително и процедурата за нарушения. Ще предприемем нови стъпки там, където са необходими, но нека първо да постигнем резултати. Устойчивост. Тези повторяеми а, нападения изискват устойчиви усилия в областта на европейската рамка за сигурност на базата на налични доказателства. Основните права трябва да бъдат в центъра на тази рамка. Моят опит в Северна Ирландия ме е научил, че мирът и сигурността могат да станат реалност само когато те са част от основните права. Дълготрайната битка срещу тероризма в Северна Ирландия стана а, факт, когато хората там повярваха и те се отказаха от насилието и тръгнаха по пътя на политическото примирие. Нашите действия винаги трябва да са основани на върховенството на закона със съответните правни мерки за защита да бъдат съразмерни и обосновани. Що се отнася до моите приоритети, от пробната точка е съобщението на комисията от април 2016 година за Съюза на сигурността. Ние трябва да постигнем напредък по укрепване на борбата срещу организираната престъпност и тероризма и да направим това, което е необходимо, за да укрепим собствената си отбрана. Така че на първо място трябва в кратки срокове да се договорим за предложението за борба срещу тероризма. Можем да направим това до края на годината. Трябва да продължим да ограничаваме достъпа до финансови средства на терористите. През идните месеци, месеци комисията ще излезе с предложение. Що се отнася до огнестрелното оръжие, ние трябва да ускорим прилагането на плана за действие за противодействие на нелегалната търговия с огнестрелно оръжие. Също така трябва да укрепим сътрудничеството си с трети страни. На второ място, нашите агенции трябва да играят по-важна роля по подпомагане на, в... на националните органи за борба срещу трансграничната престъпност. На първо място е Европол. Трябва да използваме до край възможностите, които предлага новата а, рамкова договорност за Европол. Центърът за борба с тероризма на Европол започва да постига резултати. Трябва да подкрепим и Центъра за, за борба с киберпрестъпността на Европейския съюз и да имаме предвид терористичните заплахи. Нашите правоприлагащи органи трябва ефективно да разследват а, цифровите доказателствени материали. Нужно е да има повече разследващи екипи заедно между Европол и Европол. Юст. Трябва да водим битка и срещу радикализацията. Нашата работа трябва да започне много преди радикализацията, особено сред младите и децата. Подходът за противодействие на радикализацията на ранно ниво вече дава резултати в местата за задържане, в училищата. Трябва да ускорим работата си в тази посока, като подкрепяме гражданското общество. На четвърто място трябва да направим повече, за да противодействаме на терористичната пропаганда. Във форума за интернет, звеното на Европол за пренасочване на сигнали, да разработим една платформа заедно с интернет доставчиците и да видим какво още могат да направят тези доставчици. Както вече казах, трябва да укрепим собствената си отбрана срещу тероризма, да сме по-устойчиви, да работим по-добре заедно. Всичко това почива върху идеята за споделяне на информация, така че на пето място съществуващите информационни системи трябва да бъдат освоени до край може да се направи още много за прилагане на договореностите от Прюм и сериозните предизвикателства, свързани с обмена на пътническа информация. Информационните звена в тази сфера трябва също така да бъдат подсилени. Освен че съществуващия инструментариум трябва да заработи, трябва да помислим как споделяме информацията. Договореностите са много сложни и фрагментирани. Има определени ограничения. Трябва да помислим как по най-добър начин можем да използваме наличните информационни масиви. Трябва да гарантираме качеството на обменената информация и системи, които обработват информацията както трябва и стигат до хората, които наистина имат нужда от тях, като същото време съблюдаваме разпоредбите за закрила. Трябва да помислим какви възможности има. На седмо място трябва да укрепим външните граници. Терористите и престъпниците пресичат границите и проверките на границите са ключов елемент за тяхното възпиране – Важно е да имаме такава система, която ще подобри ефективността на проверките на граница. Системата за авторизация на пътуването би трябвало да въведе и строги мерки за проверка на гражданите на трети страни. Бреговата охрана, граничната охрана могат да ни помогнат да гарантираме ефективно работещи външни граници. По този начин ние ще можем да пресечем мрежите за трафик и за връщане на чуждестранни бойци. Тероризма, миграцията установяване на самоличността са важни въпроси. Също така попули, популизма също така трябва да бъде в центъра на нашето внимание, защото то е а, полезно поле за разрастване на радикализацията. Имаме очертани и а, определени слабости. Същото се прави в областта на авиационната сигурност. Подходът може да бъде прилаган и по отношение на киберсигурността, сигурността по море и цифровия свят. В заключение, всички действия, които предприемаш за противодействие на тероризма, трябва да отчитат и нуждите на пострадалите трябва по-конкретно да помислим за пострадалите от тероризма. Директивата за противодействие на тероризма обръща внимание на техните потребности. Знае това колко е важно за тази комисия и тази работа бихме могли да я доразвием. В заключение, искам съвсем накратко да кажа няколко думи за това как виждам аз нашето взаимодействие. Освен като съ законодател, вие сте източник на идеи и вдъхновение. Създавате политически натиск, за да бъде, да бъде постигнат напредък. Също така и за прилагане на правото по места. Отчетността пред парламента е важен елемент. И що се отнася до формалните ни срещи, аз ще се радвам редовно да докладвам относно постигнатия напредък по отношение изграждането на Съюза на сигурността. Вие многократно сте призовали за по-комплексна оценка на всички различни аспекти на политиката за противодействие на тероризма. Уверявам ли, че бих искал да работим заедно. Можем да споделяме знанията. Предвид това, че информацията е изключително чувствителна, бих искал да се договорим за това как можем да продължим да работим. Ако бъда утвърден, аз ще работя неуморно с колегите, с местните власти, да можем да сложим край на възможностите за нападение срещу нашите ценности, да бъдем по-приобщаващи, но и по-устойчиви. Основните права и ценности са в центъра, центъра на тази битка не само да ги защитаваме, но и да ги налагаме. Защото ако това не го направим, ние бихме се провалили и благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. You, благодаря, господин кандидат за комисар. Първи кръг на въпроси ще започне сега. Започваме с координаторите на политическите групи в комисията Либе. Първият координатор е координаторът на НП Роберта, Роберта Мецола. Една минута за въпрос, една минута за отговор. Заповядайте. Благодаря ви за това, че сте днес пред нас и благодаря ви за изчерпателното встъпи, извинете, встъпителни думи. Може ли да навлезете малко в подробности за това, как ще насърчите един съюз на сигурността, имайки предвид обстановката днес, която е сложна и в Европа, и по-специално, що се отнася между правителственият подход към сигурността? Един свързан с това въпрос. Какви условия бихте положили, имайки предвид е, отделните компетентности, но по-специално двойното гражданство на бойците за отмяна или изземане на паспортите на тези бойци? Ще ли възможно ли това като евентуална мярка за борба с заплахите, пред които сме изправени, що се отнася до тези чуждестранни, така наречени бойци с двойно гражданство? Uh, thank you. Thank you благодаря ви за въпроса. Видях ви. Но залата е голяма, затова ще ви помоля а, за малко търпение, докато ви търся, когато задавате въпроса си. Съгласен съм с НП за това, че имаме нужда от цялостна координирана политика по, на отговор на Европейския съюз. Ние работим в рамките на учредителните договори. Държавите членки едва ли могат да се справят сами по себе си. А затова Европейският съюз може да изиграе голяма роля. Много можем да допринесем. Можем да допринесем с работата на агенциите, с работата на информационните и други системи, които използваме. Можем да подсилим границите и можем да подсилим онова, което е зад границите, т.е. използвайки ШИС, Можем да създадем законодателство. Това законодателство може да създаде стандарти, например, що се отнася до изпирането на пари. Можем да помогнем в сферата на сътрудничество. Да речем, заповедта за разследване, което се очаква да излезе през пролета. Можем да създадем мрежа и рамка. Например, отличната мрежа за просветна дейност в сферата на радикализацията. Можем да работим през хоризонт 2000 и можем да помогнем сферата на сътрудничество с трети страни. Ето това са много от елементите, които могат да бъдат създадени на европейско ниво. Сега, що се отнася до паспортите и чуждестранните бойци. Паспортите и гражданството са сред прерогативите на държавите членки. Имаше големи дебати около гражданството. Някои държави членки предприемат действия, свързани с изземане на паспорти. Европейското законодателство дава възможност на държавите членки да не допускат или да експулсират лица, които заплашват вътрешния ред. Ще работи по тази тема заедно с комисар Юрова. Благодаря. Втори въпрос от социалистите демократите. Заповядайте. Um, Групата на социалистите и демократите отдавна призовава за цялостен преглед на всички мерки в Европейския съюз за тази сфера, за да се види какво работи добре, къде са пропуските и къде не се прилага достатъчно добре това законодателство. Вашата роля на комисар в сферата на сигурността ще включва ли една такава оценка, особено що се отнася до пълното използване, за да се идентифицират недостизите и способите за тяхното преодоляване и за да може да не съществува свръхзаконодателна дейност или пропуски. Какво ще направите? Втори въпрос. За да защитим свободното си демократично общество, как ще направите така, че всички мерки, които предлагат комисията, спазват принципа за зачитане на основните права, особено изискването пропорционалност, необходимост и защитата на личните данни и правото на личен живот? Благодаря. Um... Благодаря ви аз. Както казах в края на изказването си, Съгласен съм с онези от вас, които призовават за общ преглед на ефикасността на политиките в тази сфера. Смятам, че ако стана комисар, точно тогава можем да направим такава оценка. Е, някои са искали да се спре дейността, а, докато тече всичко това. Не мисля, че е възможно при тези обстоятелства, но работейки с вас, за да видим как това може да стане, ще успеем да направим един такъв общ преглед. Преглед на това, което се прави на европейско ниво и как това оказва своето въздействие върху държавите членки. Е, така че поемам такъв ангажимент пред вас. Що се отнася до втората част от въпроса ви, е, изключително важна, имайки предвид рамката, в която работим. Искам да бъда съвсем ясен. Съществуваме в една рамка, зададена от много важни решения, РЕМС и други, които сега се прилагат и са съвсем ясно видими. Аз приемам тази рамка. Това е правилната рамка, която може да се използва да се изгради устойчив а, съюз на сигурността. Изключенията, разбира се, трябва да бъдат пропорционални и законосъобразни. Трябва да имаме стрикни правила за достъп и използване и трябва да зачитаме ограниченията, свързани с давност и така нататък. Това е основата на нашата работа. Благодаря. Трети въпрос от ЕКАРЕ господин Тимати Къркхоп. Uh, uh, Сър Джулиан, може ли да гарантирате пред членовете на тази комисия, че този съюз на сигурността, макар че е важен, няма да отиде отвъд своите компетентности и ще има ясно разграничение между националното събиране на разнователна дейност и обмена на правозащитна и правоприлагаща информация? през следващите няколко години как виждате нещата, имайки предвид, че има някои групи, които искат да се отиде отвъд учредителните договори. И още нещо набързо. Бях докладчик в съвместните разузнавателни екипи през 2001 година. Има доста смесени становища за техния успех от тогава насетне. Вие и комисията може ли да преразгледате посредством предложение тези разузнавателни екипи, имайки предвид потребността от трансгранично сътрудничество, особено при разследването на терористични действия. Uh, uh, um, Благодаря. Както казах в отговор на първия въпрос, зная, че работим в рамките на учредителните договори. Казвайки това, Смятам, че тази рамка ни дава възможност за много дейности. Тези заплахи, пред които сме изправени и които съвсем накратко описах, са общи за всички ни. Те засягат всички ни, всички в цяла Европа. Трябва да направим всичко възможно, за да работим заедно и да откликваме на тези заплахи. Какво означава това? Да подсилим сътрудничеството и да изградим доверие. Системите не работят, ако хората не вярват в тях. Имаме една възможност сега пред себе си и, имайки предвид въпроса ви, с подсилването на Европол, създаването на CTC. Надявам се това да ни даде една възможност за сътрудничество и изграждане на доверие сред държавите членки и всички съответни органи на държавите членки. След терористичните нападения във Франция имаме сътрудничество между френските власти, белгийските власти, операция Фратерните. Вие сте запознати с нея. мисля, че това показва, че ще можем да изградим такова сътрудничество. Много може да бъде направено. Що се отнася до съвместните разследващи екипи? Подкрепям идеята да насърчим местните органи на властта, които да се възползват от тези екипи. И малко съм изненадан, е, говорих с хора, които работят в тази сфера, че това не се е случило толкова, колкото очаквахме да се случи. Силно се надявам, е, че посредством положителен опит, добро сътрудничество като фратерните, можем да насърчим използването на такива съвместни разследващи екипи не само с Европол, но и с Евроюст, да има сътрудничество с други агенции, Фронтекст и съответните гранични служби. Четвърти въпрос от Алде, госпожа Сесилия Викстрюм. Благодаря, председателю. Господин кандидат комисар, от името на АЛДЕ искам да ви приветствам тук. Много важен е вашият мандат, но за съжаление той се използва или въз... от него се възползват онези, които искат да разделят Съюза все още нямаме сигурност в Съюза. Как ще направите така, че при разглеждане на предложения за сигурността всичко ще почива на доказателства и ще е насочено към резултати? Може ли да ни кажете, че ще гарантирате, че ще се прави разграничение между политиката за сигурност от една страна и политиката за миграция и убежище от друга? И на второ място, Макар, че имаме много инструменти, които прилагаме за сигурността си в момента, превенцията на радикализацията и крайния екстремизъм като че ли изостават. Конкретно, ако трябва да говорим, какви са основните ви препоръки, за да подсилим усилията си в тази сфера? Бихте ли е, били за преразпределение на ресурсите на ниво Европейски съюз, подкрепа на усилията на държавите членки по превенция на радикализацията и крайния екстремизъм? и по-специално на ниво Европейски съюз и борбата срещу стигматизацията и дискриминацията. uh, uh, uh well, remarks, uh, only... Благодаря ви. Единственият начин една политика да бъде ефикасна е когато почива върху доказателства. Това е традицията, в която съм работил, и израснал и развил се кариерно и смятам така да продължа напред. Точно как ще заработи това в конкретни случаи е нещо, което ще видя при работа. Знам, че на моменти се чувстваме неудовлетворение, че нещата не се случват бързо, няма пълно прилагане на процедурите които се очаква да бъдат спазвани. С удоволствие ще работя в този смисъл с вас. Имаме нужда наистина от политики, които да почиват на ясни доказателства. Що се отнася до сигурността и миграцията? Каза го в стъпителните си думи. Не трябва да бъдат смесвани тези теми. В момента текат много усилия, отлични и приветствам работата на комисара Врамополос по миграцията. Това е съвсем различно от работата в сферата на сигурността. Има случаи на терористи, които може би използват е, миграционните маршрути, за да се върнат или да дойдат в Европа. Поради тази причина е добре, че предприехме мерки, и аз ги подкрепям, за подсилване на кризисните центрове hotspots и да споделим най-добрия опит по границите. Всичко това обаче трябва да спазва принципите на основните права и да бъде разделено от работата, която тече по миграция. Съвсем набързо, третата част от вашия въпрос за борбата с радикализацията. В съвсем различни обстоятелства в Северна Ирландия съм бил в такъв сценарий. И моят личен опит показва, че това не може да бъде направено отгоре. Хората, до които искаш да стигнеш, не искат да се занимават с държавата. Трябва да работим с местните, уважавани членове на общността, с които другите биха говорили. Много се радвам, че мрежата РАН прави точно това сега и аз ще направя всичко възможно, за да я подкрепя. Ако това означава повече финансиране а, или търсене или събиране на, на местни а, личности и групи, с удоволствие ще го направя. Пети въпрос от ГОЕ. Госпожа Корнелия Ернст, заповядайте. Ето ме, тук съм. Бих искала да ви попитам как ще разграничите работата си от тази на господин Аврамополос. Нямате си своя дирекция. Изобщо се чуде как ще работи цялата система, тъй като е, това не ми е много ясно. Вторият ми въпрос е свързан с това, което казахте, а то е, че искате да постигнете резултати, но трябва да спазвате европейското законодателство. За това се питам как ще действате по-конкретно. Например, казва ни се, че няма да се да дават съответни данни на пътници на трети страни, а от друга страна това се случва. Uh, uh, Радвам се, че ме попитахте за начина по който ще работим заедно конкретно. Отново това ще покаже традицията, от която идвам. Аз съм свикнал с една традиция, в която се работи екипно. Така че за мен е съвсем естествено основните комисари в тази сфера да работят заедно като екип. Във времена, когато има желание от нашите е, граждани да се съсредоточим повече върху сигурността, аз смятам, че ще бъда един допълнителен ресурс за този екип, който работи заедно с другите в екипа, е, за да може преписките да се движат напред и да постигнем резултати е, за нашите граждани. Не само с комисаря Аврамопол ще работя, защото ако се замислим, например, за работата по дерадикализация, това ще означава да се работи с млади хора, с образователна система, с подкрепата, която може да се предостави, економическа и друга. Бих искал да работя с всички колеги. Аз се радвам, че председателят на комисията е създал специализирано звено, което да ме подкрепи. Когато бях в комисията преди, работех в една генерална дирекция, няма да спомена коя, но тя работеше отделно, сама по себе си. И много често това беше добре, в много случаи не се работеше добре така. Така че на мен ми харесва тази идея за специализирано хоризонтално звено. Нещо като мрежа в комисията. Що се отнася до европейското законодателство и неговото спазване? Това е несъмнено. Споменахте обмена на данни с Канада за пътническите данни. Чел съм какво каза съда. Съдът повдига някои въпроси, свързани с, структурата на споразумението, достъпът, използването, ограниченията около тези данни. Ще трябва да видим какво ще бъде крайното решение на съда, но каквото и да реши съда, аз ще го спазвам. Следващият шести въпрос от координаторите на зелените, госпожа Саргентини. Господин Тинк, вие заявихте, че трябва да се отреже достъпа на терористите до финансиране. Знаете, че предлагаме в момента изменения към съответната директива. Бих искала да попитам. А, Доверителните фондове могат да бъдат а, обект на злоупотреба. Вие като британец, как а, смятате, че се ситуират финансовите тръстове в Обединеното кралство и как това ще се отрази на предложението на Европейската комисия в момента? На следващо място, дълго време сте работили като дипломат и като длъжностно лице но а, не ни показахте някакъв политически опит. Не, че поставям под въпрос вашите способности, но бих искала да разбера избора на британското правителство. Защо то се е въздържало да номинира някоя политическа фигура? Европейски, е, извинете, Обединеното желая да деполитизира Европейската комисия, може би иска да го направи след Брексит и да действа чрез съвет. Благодаря ви. Може ли да започна от последния ви въпрос, от края? Аз не съм политик, но последните 25 години прекарах, плувайки в политическото море. Не желая да правим политика по това досие. Бих искал обаче да използвам политическите умения, с които се здобих, за да отбележим напредък по него – Това не означава, че на мен се гледа като на втора ръка. Ще оправда доверието на председателят Юнкер и ще работя здраво с вас, за да можем да имаме напредък. Моята роля в този ресор – и по отношение на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, бих искал да кажа, че аз не съм представител на британското правителство. Така че ако и останалите желаят да задават въпроси във връзка с позицията на британското правителство и Брексит, ще получат същия този отговор. Тук сред вас днес съм, за да обсъждаме ресора, който ще ми бъде възложен. На въпроса за финансирането на тероризма. Финансирането е на тероризма е изключително важна тема и аз се радвам на работата, която вършите в това отношение. Колкото се може по-бързо ще изляза с предложения в това отношение. Вие знаете някои от тях, като например криминализирането, налагането на наказателни санкции, иземането на активи, както и решаването на всички други въпроси, свързани с финансирането на тероризми и закупуването на стоки. Активно ще участвам в дискусията във връзка с доверителните фондове. Ще го правя като член на Европейската комисия, който е положил клетва за независимост. Аз няма да защитавам британските интереси, а европейските. Въпрос седми от EFDD, е господин Батен. Благодаря ви. Добър вечер. Първият ми въпрос е защо а, изобщо Обединеното кралство излъчва комисар, имайки положен преди това, което се случи. Преди няколко месеца британския народ а, каза своето мнение за Европейския съюз, а вие днес се държите а, както, като че ли нищо не се е случило. Ще положите клетва за независимост, което означава, че ще трябва да работите в интерес на Европейския съюз, а не в интерес на Обединеното кралство. Не трябва да поемате никакви инструкции от британското правителство. Казва ни се обаче, че в случая на комисарите вие имате двама господари. Ако има конфликт, вие кой господар ще слушате и чии интереси ще обслужвате? На следващо място, колко дълго ще продължи работата ви според вас, при положение, че Обединеното кралство е на ръба на излизане от Европейския съюз? Това може да се случи във всеки един момент. Тереса Мей е, номинира вас. Е, защо според вас? Отговор. Не съм напълно съгласен с вас. Нека да се опитам да внеса някои корекции. Не смятам, че каквото и да е в моето номиниране има някаква връзка с излизането на Обединеното кралство. Не съм тук, за да защитавам позицията на британското правителство. Министър-председателя Мей беше пределно ясна. Тя желая да спази резултатите от референдума. А вече колко време ще съм тук, това е друг въпрос. По този начин вие се опитвате да ме накарате да предреша преговорите, нещо, което не мога да направя. Не мога да коментирам нищо във връзка с процеса по, с преговорния процес, който дори не е започнал официално. На въпроса за клетвата. Аз гледам много сериозно на полагането на клетвата. Ще изпълнявам ангажиментите си, което означава, че ще бъда напълно независим при упражняване на задълженията си. Няма да търся, нито пък ще получавам инструкции от е, никое правителство или от която и да е институция или организация. Аз ще бъда пълноправен член на Европейската комисия. Следващ въпрос, номер 8 и е госпожа Джанис Аткинсън. Заповядайте. Здравейте, Сър Джулиен. Наистина ще се опитам да продължа с това, което каза колегата Батен. След 23 юни правилата се промениха. Вие работите за 65 милиона британци, по-голямата част от които решиха да излязат от Европейския съюз, така че не сте длъжен да защитавате нашите интереси. Вие ще работите а, за нас, а няма да работите за тях. Националната сигурност е от правомощията на държавите членки но това не означава, че трябва да се стига до пълно отваряне на границите. Вие какво ще кажете? Джихадистите трябва ли да спазват основните човешки права? Съгласен ли сте, че Унгария гледа на националната си сигурност много насериозно? сериозно? Тя смята, че Европейския съюз не може да се справи с проблема. Съгласен ли сте с това, което смело прави Виктор Орбан в Унгария? Смятате ли, че това трябва да се прилага навсякъде? Um, uh, Благодаря ви. Аз наистина не съм тук тази вечер, за да защитавам позицията на Обединеното кралство. Не това е целта на днешната ни среща. Ако след тази процедура бъда утвърден като комисар, като член на Европейската комисия, ще положа клетва. За мен това не е проблем. Аз мога да я изпълня, и от този момент нататък ще работя за европейския интерес и от името на всички европейски граждани, включително и в интерес на онези граждани на Обединеното кралство, които пожелаха да излязат от Европейския съюз. А когато това се случи и моите задължения към вас ще приключат. На въпроса за сигурността и дали Европа може да помогне в това отношение? Аз смятам, че да. И за това гледам сериозно на работата, която ми предстои. Именно това се опитах да кажа в уводните си думи. Съгласен съм с вас, че джихадистите и терористите не спазват основните права. Ето защо трябва да се борим с джихадистите и тероризма и да засилим отбраната си, за да можем да се предпазим от тях. Благодаря ви. Сега преминаваме към втория кръг от прего... от въпроси, извинете, на членовете на комисията Либе. Благодаря на координаторите за това, че почти се придържаха към отделеното им време. Само на няколко пъти го превишиха, така че моля сега и представителите на комисията Либе да а, спазват времето си. Господин Джидовски ще зададе деветия въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви, господин кандидат за комисар. Надявам се, че английския ми ще е толкова добър, колкото беше вашия френски. Опитваме се в Европейския съюз да направим хармонизация по отношение на сигурността. Вие Смятате ли, че преговорите в рамките на Брексит ще променят тясното сътрудничество в това отношение? Thank you. I should have mentioned that was the second EPP. Заповядайте. Благодаря ви за въпроса. Трудно ми е да ви отговоря структурирано, защото за пореден път искате да обсъждам позицията и политиката на правителството на Обединеното кралство. Опитвате се да спекулирате с изхода на преговорите. Надявам се, че ще се съгласите с мен, че мога да сведа отговора си до следното. Вече неколкократно заявих, че според мен тези заплахи и предизвикателства за нашата сигурност са общи за всички ни. Те засягат всички в Европа. След като британското правителство направи това, което обеща, а именно да уважи решението на британския народ, Лондон ще си остане на два часа път с влак от Париж – и на а, също толкова от Брюксел. Джихадистите и терористите, извинете, не правят никаква разлика между Париж, Брюксел и Лондон. Не правят никакво разграничение между държавите, които имат или нямат отношение с Европейския съюз. Тези заплахи са всеобщи. Те застрашават всички ни. Десетият въпрос е от Марио Лористън от социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Част от вашия ресор е система за взаимна оперативност и обмяна на информация. В уводните си думи вие насърчихте групата на високо равнище, която работи в това отношение, насърчихте да продължи работата си. Та в този контекст бих искала да ви попитам, може ли да опишете вашето сътрудничество с тази група, вашите идеи, ще подкрепите ли работата на тази група? Тя желая да създаде една свръх база данни, една единна база данни, която да замени е, Евродак и сега действащите такива бази данни. Бихте ли могъл да ни кажете какви рискове прозирате в създаването на такава свръхбаза данни в контекста на защитата на личните данни? заявихте, че ще търсите добър баланс между защитата на личните данни и сигурността. какво ще кажете за тази свръхбаза данни? Отговор. Благодаря ви. Високо ценя начина, по който зададохте въпрос. Вижда се, че имате задълбочени познания по защитата на личните данни. Споменах темата в уводните си думи, защото според мен вашата, тази група, извинете, е изключително важна, тъй като се занимава с съществен въпрос. И аз се надявам, че ще мога да работя с групата на високо равнище, за да им помогна в тяхната работа. Знам, че има назначен доклад за лятото 2017 година. Бих искал да се опитам да изтегля публикуването на доклада малко по-рано и наистина ще се радвам, ако успея в това отношение. Групата трябва да разгледа правните, техническите, оперативните аспекти на тези системи, с които работим. Надявам се, че тази група на високо равнище се ще разгледа няколко възможности. Надявам се и съм убеден, че защитата на лични данни и защитата на основните права ще бъдат в центъра на работата им. Трябва да се разгледат всички опции. Тези системи са важни. Важно е да се види как се обработват данните и кой борави с тях. Така че е добре да се види дали може да имаме един общ софтуер, в който да се вкарват тези данни, или пък може да има различни системи, които да поддържат връзка една с друга, като една от опциите, доколкото разбирам, когато ще работят, е създаването на такава единна свръхбаза данни. Но на която и опция да се спре групата, тя ще трябва да отговаря на правилата за защита на личните данни. И за мен ще е удоволствие да предоставям информация на вашата комисия време. 11 въпрос, втори от ЕКАРЕ. Сър Джулиан Кинг, вие смятате ли, че държавите членки чрез национални или европейски програми могат да работят в тясно сътрудничество с доставчиците на интернет услуги, за да предотвратят и да спомогнат за преследване по съдебен ред на терористи? Скоро излезе опен... мнение на съда относно споразумението за обмен на пътнически данни. Смятате ли да внесете предложение за споделяне на информация, влакова информация за а, пътниците, което е свързано с противодействие на терористични актове? Благодаря. Що се отнася до работата ни с доставчиците на интернет услуги, смятам, че тази област е важна. Тя има е, различни аспекти и си давам сметка за един от тях, особено предвид противодействието на радикализацията, е езика на омразата и неприемливата терористична пропаганда, както и цялата тази мрежа и кое в нея е незаконно, кое е законно, какво е добро, кое е доброволно и кое не е. И постигане на ефективен диалог с доставчиците на интернет услуги. Създаването на Европейски интернет форум, който спомага за съвместни действия на специалистите в областта на интернета, за да обсъждат тези въпроси, ни дава възможност да преценим какво може да бъде направено, за да вървим напред. Както вече бе казано, какво може да направим по отношение на обмена на пътнически данни с Канада? Казах по-рано, че трябва да изчакаме решението на съда. Ако обаче от това следват определени въпроси, ние ще трябва да се съобразим с решението. Що се отнася до разширяване обхвата на пътническите данни, съм съвършенно наясно, че когато бяха договарени тези а, разпоредби, за разширяване на приложното поле, да включва сухоземен транспорт, ЖП транспорт и мога да си представя, че това частично се дължи на увеличаването на обема данни, които ще трябва да бъдат събирани и обработвани. За разлика от авиолиниите, понякога тези доставчици не събират тези данни в хода на обичайната си дейност. Ако отново трябва да бъде разгледано прилагането на споразумението за обмен на пътническите данни, то тогава ще трябва да подходим открито, да се позовем на полуките от прилагането и да обмислим дали може да бъде разширено приложното поле в зависимост от съразмерността и необходимостта. Благодаря, колеги. Доста закъсняваме. Моля ви да се съобразявате с предвиденото време. 12 въпрос е втори въпрос от Ауди, госпожа Натали Гризбек. Господин кандидат за комисар, в писмото, в което се описва ресора ви, се споделят важните стратегически аспекти. Киберсигурността, засилване на цифровизацията са области, на които се спряхте в уводните си думи. Както може би знаете, престъпните групи и терористичните групи все повече използват услугите на интернет. Преди няколко дни във Франция, в Париж, е, беше осуетен атентат, който беше поръчан по интернет. Бих искала да попитам какви са вашите приоритети. На следващо място сексуалната експлоатация на децата в интернет. Това е истински бич. Директивата от 2011 година не е достатъчна. Какви са вашите намерения в това отношение, ако гласовете на Европейския парламент ви бъдат достатъчни, за да получите поста комисар? Благодаря за въпроса ви. Бих искал да използвам тази възможност, за да изразят своята солидарност към народа на Франция в този е, тежък период. Прекалено често започнаха да се случват атентати. Смятам, че има какво да бъде свършено, за да станем по-устойчиви да приоритизираме прилагането на системите за обмен на информация, директивата за информационните мрежи, за да бъдем по-устойчиви срещу киберпрестъпленията и да можем да се справяме с инцидентите. Приветствам това, че има споразумение по отношение на публично-частното партньорство с деловите среди и държавните органи, за да може да се финансират допълнителни мерки и мисля, че вие може да окажете подкрепа. По въпроса за децата и директивата от 2011 година. Аз съм много наясно, с значимостта на това досие и бих искал комисията да продължи и да следи как се а, прилага тази директива. Би трябвало съвсем а, скоро и съжалявам, че имаше забавене, но се надявам скоро да можем да докладваме. 13 въпрос президенте. Барбара Спинели, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ето ме на 23 август миналата година, извинете, тази година, министрите на външните работи на Франция и Германия казаха, че на среща на върха в Братислава ще поискат от Европейската комисия, т.е. от вас, господин Кинг, една директива за кодирането. Директивата ще задължи фирми като WhatsApp или Telegram да занижат стандартите за цифровизация и да направят така наречените backdoors или възможност за достъп на полицията до лични данни. Предложението се критикува от онези, които подкрепят правото на личен живот, както и КНИЛ. Това е френската власт, френския орган за защита на данните. Тезата е, че когато се махне криптирането, тогава може да има различни видове терористични действия, като отнемане на лични данни и така нататък, и терористични действия сами по себе си. Ето и въпросите ми. Какъв тип гаранции възнамерявате да дадете, за да се опази а, сигурността на гражданите, както и правото им на личен живот? Не смятате ли, сър Кинг, че терористът ще се възползва като създаде альтернативи. Благодаря. Uh, uh, Благодаря ви за това, че повдигате толкова важен въпрос. Интернетът, както последните въпроси сочат, е, са неделима част от всички аспекти на нашия живот, включително и личния ни живот. Ние трябва да имаме право на закрила на личния живот онлайн и офлайн. Защитените комуникационни а, връзки са част от това и част от неприкосновеността на личния живот, нещо на което всички граждани трябва да имат право. В същото време обаче има а, лоши хора, които използват кодиране – терористи и това нападение, което беше споменато, което съвсем наскоро беше предотвратено във Франция, в този случай отново бе използвано средство за кодиране, което е добре познато. Но не само терористите, престъпниците, педофилите също така се знае, че използват кодиране. Лесен отговор няма. Не съм убеден, че е, има някаква панацея и лично не смятам, че има някакъв системен процес, който да осигурява неофициален достъп, защото това може да доведе до системни слабости, които да бъдат използвани в наша вреда от трети страни. Така че Смятам, че темата е сложна. Радвам се, че интернет форумът представлява една група от експерти и практикуващи лица, които ще обмислят темата и ще ни предоставят някои препоръки. С удоволствие би ги обсъдил с вас по-нататък. 14 въпрос, втори въпрос от зелените. Господин Ламбърт, госпожа Ламбърт, бих искал да се спра на въпроса за сътрудничество с трети страни в а, тази а, посока. Споменахте Канада, но остава Турция, Афганистан. И къде би бил баланс между закрилата на основните права и скоростта? Виждаме, че има известно напрежение по отношение на предаването на задържани лица и някои държави и членки повдигат доста въпроси по отношение на отчетността и ефективността и заобикалянето на международното право. Исках да ви попитам според вас, кои са основополагащите принципи за сътрудничество с трети държави? И как ще гарантирате повече прозрачност по отношение спазването на тези принципи? Моите принципи за справяне с третите страни са същите, към които бих се придържал в взаимоотношенията с държавите членки на Европейския съюз. Именно по тази причина действия, които са извън международното право и, вред, и са във вреда на основополагащите права, като неправомерно предаване на задържани лица, следва да бъдат критикувани и това е правено. Има изключителни крайни случаи, които не бива да ни възпират да осъществяваме ефективно сътрудничеството на базата на споделени подходи по отношение на основните права и международното право. Ако вие мислите за партньорството, което имаме с САЩ, според мен това се дължи не на последно място, на усилията на много хора в този парламент и тази комисия и то е поставено на много по-здрава основа, отколкото преди години. Не казвам, че сме постигнали съвършенство, но вървим в правилната посока. И според мен този триптих на закрилата на личния живот, рамковото споразумение, всъщност ни спомагат да постигнем това стратегическо сътрудничество, което е съобразено с ценностите, които ние изповядваме и би трябвало да очакваме и другите да ги споделят. 15 въпрос от ЕФТД. Лаура Фарара, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Господин Кинг, благодаря, че сте тук. Вие ще отговаряте за вътрешната сигурност. Независимо, че председател Юнкер изпрати едно писмо и независимо, че говорихме за специализираното звено и че ще има сътрудничество с другите комисари, не ми е ясно точно на мен къде е границата на вашия мандат и къде започва мандата на другите. Имам предвид вашите колеги в комисията и по-специално комисаря Аврамополос и комисаря Юрова. В вашето изказване, освен че засегнахте тероризма, не намерих конкретни споменявания за мерки, свързани с организираната престъпност. Според мен това е един феномен, който е изключително важен който върви заедно и ръка за ръка с тероризма. Затова се питам дали Европейската комисия смята да говори за сигурността без да се бори с организираната престъпност в нейната сложност. Европейският ни план няма конкретни мерки за борба с организираната престъпност. Парламент е прие през 13-та година една резолюция, смятаме да приемем и други, с конкретни препоръки в тази посока, не само към държавите членки, но и що се отнася до европейските институции. Затова бих искала да разбера какво ще направите след тези препоръки на Европейския парламент и какъв ще бъде вашия приоритет. Благодаря. Uh, thank you. Благодаря ви, че ми давате възможност да се изкажа макар и накратко по важната тема за организираната престъпност, нещо на което в тази комисия се обръща особено внимание. Докладът ви ще бъде възможност да проведем един задълбочен разговор по темата. Очаквам с нетърпение да го видя. Смятам, че някои от приоритетите, които вие и вашите колеги сте а, посочили като противодействие на корупцията, отнемането на придобитото по незаконен път и новите проявления на организираната престъпност, свързано с престъпления в областта на околната среда и особено трафик на диви животни, е, изискват много по-сериозен анализ Възобновяването на политическия цикъл би трябвало да вземе предвид успеха от 2013 до днешна дата, като изменения с а, постигнатия успех в противодействието на киберпрестъпленията и други измами. Готов съм да работя по всички възможни начини със съществуващия инструментариум за борба с киберпрестъпността и а, също така с а, комисията, службата за външна дейност и трети страни. Що се отнася до това как виждам бъдещата работа, вече казах, че ще трябва да ме съдите по делата си. Аз винаги съм работил в екип. Ще продължа да разчитам на екипната работа в комисията по всички тези теми и ще се отчитам пред вас по отношение на измерението сигурност по всички тези действия. 16 въпрос от госпожа Аткинсън. Пак ще се спра на интересите на Обединеното кралство. През юли вие се срещнахте в Гарди Норд с представителите на гранична охрана на Обединеното кралство и в Париж и в Брюксел сте се срещала с тях и те непрекъснато са споделили пред мен, че се притесняват за собствената си безопасност. Е, що се отнася до джихадистите, а, те а, многократно са поставили въпросите пред госпожа Мей и за това че паспортните контроли, прегледа на документите, на пътническите документи трябва да се осъществява така, че да има защита. А, би трябвало да се спрете на въпроса и за защитата на британските граждани. На 100% съм съгласен с вас, че британските граждани и гражданите на Европейския съюз трябва да бъдат защитавани и тази защита е в центъра на вниманието ни. Няма да бягам от отговора на този въпрос, но тази вечер не съм тук да говоря за предишните си правомощия като член на британското правителство. Мисля за новата си роля и опита, на който разчитаме е тясното сътрудничество, в което работих години наред и то много наситено, месеци наред с граничните служби на Обединеното кралство – те се справят а, изумително. Благодаря, че ми давате възможност да се спра на тази тема, която е извън конкретната ни тема, но искам да ги поздравя за прекрасната работа, която те вършат в Франция и спомагат за придвижването на хора от континента към Обединеното кралство. Ако има някакви конкретни мерки, които следва да бъдат предприяти, за да има ефективен граничен контрол, а, заедно с колегите от комисията, е комисаря Аврамополс ще а, направя необходимото. Следващия въпрос. госпожа Возенберг. Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам сър Джулиан. Вие казвате, че вашите приоритети също така ще включват ограничаване на достъпа на терористите до финансови източници и затова искам да ви попитам дали вече са предприяти известни инициативи от комисията. И искам да разбера от вас дали вие бихте подкрепили законодателно предложение за въвеждане на европейска програма за противодействие на финансовите източници, използвани за тероризъм, като например плащания, извършени в рамките на Европейския съюз а, които не попадат в приложеното поле на действащите програми между ЕСЕ и САЩ, например. Благодаря ви за този въпрос. Смятам, че този въпрос е свързан с по-рано задавания въпрос за конкретните мерки, които можем да предприемем срещу финансирането на тероризма – договореностите между ЕСА и САЩ, които споменавате, отново свързани с работата на Европол, са договорености, които работят резултатно. Дори да не се прехвърлят огромни суми от средства, понякога проследяването, движението на парите може да се окаже изключително полезно в хода на едно разследване. На практика имаше стотици такива улики, които генерираха тези финансови системи след а, нападенията в Брюксел а, и атентатите в Париж. Вие ме питате дали това може да бъде част от договореностите между държавите членки на Европейския съюз или поне в а, сферата на а, финансовите договорености. Преди няколко години комисията не осъществи тези намерения, но сега нещата се промениха както вече споменахме по време на това изслушване. Така че трябва отново да преосмислим а, темата, да анализираме съществуващите варианти и да ги обсъдим. Благодаря. Петър Нивемюлер. Чувате ме сега. Имам а, три кратки въпроса. Първо, в а, вашето възложително писмо се говори, че ще отговорите за инициативи, за да може Европол и неговия център за борба с тероризма да бъдат подсилени. Какви ще бъдат тези инициативи? На второ място. Имайки предвид това, което ни показа Сноудън, както и искането за забраняване на кодирането и масовото събиране на данни, какво мислите по въпроса? И Имаше много решения на съда срещу определени европейски мерки. Например, споразумението Safe Harbor. Как ще направите така, че Европейската комисия не предлага законодателство, което след това да бъде отхвърлено от съда? Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Нека първо да отговоря на втория ви въпрос, ако ми позволите. Ако съм ви разбрал правилно, няма какво да добавя много, тъй като казах вече доста неща за криптирането или кодирането. Това е основна част от интернет света. То служи за полезни цели, като това да опазва личното ни пространство, може да има злоупотреба с него от страна педофили, терористи и други, така че няма панацея за това какво да направим, за да прекратим такива действия. Искам да проведа диалог с експерти, с доставчици на интернет и други страни, които да излязат с реални идеи за дискусия. Не мисля, че ще излезем с конкретни препоръки сега що се отнася до Центъра за борба с тероризма и подсилването на Европол. Смятам, че това е една отлична възможност за нас да работим и аз ще се възползвам активно от нея. Говоря с директора на Европол, ще работя с него, за да може да разполага, да разполага с необходимото финансиране, експерти, така щото този център за борба с тероризма да работи максимално ефикасно. Искам също така да помоля държавите членки да командироват свои експерти, които да споделят челния си опит. Искам да надграждам над ефикасно сътрудничество, което вече съществува. Споменах вече сътрудничеството в операция Фратерните след последните нападения в Париж за да може да има по-голям обмен на информация между държавите членки и този център. Uh, how do we do good legislation? Сега за законодателството. Надявам се да ми помогнете да постигнем по-добро законодателство там, където е нужно такова. Както казах в стъпителните си думи, трябва да приложим на практика част от нормите, които вече са създадени. Ако са необходими нови мерки, то тогава не трябва да се страхуваме от тях но тези мерки трябва да бъдат добре издържани и висококачествени като законодателство, за да може с времето да докажат, че са били нужни и да отговарят на структурата на фундаменталните права, които описах малко по-рано. Много бе подробен въпрос, за това дадах възможност малко по-дълго да говорите, но вече нарушаваме много времето. Колеги, опитвайте се да спазвате даденото ви време. 19 въпрос на ЕКАРЕ. Заповядайте. Сър Джулиан, искам да чуя становището ви по два въпроса, свързани с сигурността. Първо, директивата за огнестрелните оръжия. Според Европейската комисия идеята е терористите да нямат достъп до огнестрелни оръжия. Всъщност обаче предложението напада частните ползватели на огнестрелно оръжие като логическата връзка между незаконни оръжия и престъпност не е добре издържана. Смятате ли, че това предложение е пропорционално, необходимо, субсидиарно и висококачествено? След това пакетът е интелигентни граници и по-специално системата за влизане и излизане. Един от въпросите, които ни тревожи в парламента, е свързан с достъпа на органите а, до данни и тяхното съхранение. Националните органи ясно казват, че този достъп има добавена стойност. Някои в парламента обаче не са достатъчно убедени, че това е така. Как ще се постигне баланс между споделяне информация за целите на правозащитна дейност и защита на личното пространство? Um, Благодаря. Ще се опитам, господин председателю, но идват много въпроси с различни части. Вижте, колегите задават по два, по три въпроса в един и говорят по минута 20-30 секунди. И след това комисарят, извинете, кандидата за комисар трябва да отговори на три въпроса за минута. Няма как да стане това. Сега аз отнемам време също. Заповядайте, господин кандидат за комисар. Отлични бяха въпросите, наистина благодаря знаете всъщност как върват нещата, вие имате опит, така че хайде да е, бъдем точни. Винаги става така, когато дойдете на изслушване. По първия въпрос за огнестрелните оръжия. Отново се извинявам, извинявам се, ако всичко тече добре и координаторите са съгласни. Thank you. Uh, on благодаря по първия въпрос за огнестрелните оръжия. Надявам се в встъпителните си думи ясно да съм го казал. За мен първото предизвикателство са незаконните е, оръжия и незаконният трафик на оръжие. Искам да работя с Европол, системата ШИС, Интерпол за огнестрелни оръжия, да работя с партньори от трети страни, доста работа бе извършена вече в диалога между Западните Балкани и Европейския съюз. Това трябва да продължи и да бъде укрепено. Е, други държави също трябва да бъдат включени, за да може да спрем незаконния трафик на оръжие. Ако опитваме да спрем този незаконен трафик, аз мисля, че това е пряко свързано с затягане на мерките около законното притежаване на оръжие има известен риск а, е, за диверсия. И има взече, взети решение за а, е, реактивиране на деактивирани оръжия. Както знаем обаче, е, тези оръжия често се използват отново, нищо, че са били деактивирани. Трябва обаче а, да подходим много внимателно, тъй като има законно притежаващи оръжия граждани, които изразяват безпокойство. Ще разгледам този въпрос и ще се опитам да постигна баланс. Що се отнася до интелигентните граници и системата за влизане и излизане? Това е едно ново предложение. Има много дискусии по него. Искам да работя в тясно сътрудничество с комисара Вромополос при работата по тази тема без да смесваме нещата. Има измерение сигурност, а, що се отнася до контрола, който се прави по границите. И ако това отговаря на рамката, на основните права, пропорционалността, необходимостта, законосъобразността, то тогава мисля, че ще бъдем достатъчно готови. Благодаря. 20 въпрос. Трети въпрос от Алде. Луи Мишел. monsieur le commissaire désigné, dans благодаря ви, господин кандидат за комисар. Имам съвсем конкретен въпрос. В рамките на директивата за тероризма, която в момента се гледа на тристранна среща, смятам, че имаме сериозна възможност да запълним сега съществуващите пропуски. Ние изискваме автоматичен достъп до личните данни на хора, които са осъдени по смисъла на директивата за тероризма. Тази конкретна мярка ще ни позволи да се направи обмен на информация между държавите членки. Въпросът ми е простичък. Ще подкрепите ли това предложение? Обмена на данни си има своите граници. Как смятате да постъпите вие, например, за да може личните данни да се обработват от всички държави по един и същи начин. Смятате ли, че на европейско равнище трябва да има единен анализ на риска? Смятате ли, че трябва да се хармонизира, например, определението за подозрително поведение? Какви конкретни стъпки замерявате да предприемете? Насия. D'abord, avant de poser la question sur l'analyse en commun des données. Euh, Относно обработването на данните. Най-важното е да има такава база данни. Важно е да работим в тясно сътрудничество с държавите членки за да може те да установят правила за използването на данните на пътниците. Защото в противен случай въпросът дори няма да възникне. Доколкото знам, има две или три държави членки, които могат да разработят подобна система. Така че доста работа ни очаква. Ако успеем, със сигурност ще възникне и въпроса за ефективното сътрудничество между службите, които използват пътническите данни. И аз съм готов да изработя насоки, ръководни линии, за да може това да се осъществи. Смятам, че по всички тези въпроси, ако действаме в рамките на договора, трябва да направим всичко възможно, за да имаме единна култура на обмен на отговорностите. А на въпроса ви за това, което можем да направим по отношение на тероризма, смятам, че е важно да действаме бързо, във всяко едно отношение, без значение дали става въпрос за обучаването на бойците, за пътуването им, за финансирането им. Просто трябва да работим. 20 um, въпрос. Го е. Мартина Андерсън. Благодаря. Какво мислите, че ще се случи с сигурността на Ирландия след излизането на Великобритания? Ще има ли твърда граница между Северна Ирландия и Република Ирландия? Говорихте за престъпност. Как ще работите така, щото да предотвратите економическата престъпност, която да минава през една външна граница на Съюза между Северна Ирландия и Ирландия? и как ще затворите тази врата? Ще работите стратегически преди да си тръгнете? Как ще гарантирате митническия съюз? И да не се окаже, че продукти, които идват от Великобритания, от шесте градства на Северна Ирландия, а, и как ще навлизат те в Европейския съюз? Как ще направите така, че цялата тази защита от трансграничен тип не доведе до по-нататъчно разделение на Ирландия, което ще бъде ужасяващо? Um, I, I probably... Благодаря. Ще се опитам да отговоря. Това не е въпрос само за правителството, за което работя сега или може би няма да работя, както казахте вие, дълго. А, и ще е свързано с сигурността, което ще носа, ако бъде потвърден за комисар. Отличен опит, зная колко важно е за всички ни да може да тече нормален живот около тази граница, около севера и юга. Пресичал съм тази граница, живял съм там, Имам приятели, които живеят и от едната, и от другата страна. Смятам, че ще бъде изключително важно в Дъблин, в Белфаст и в Лондон да се направи опит да се избегнат всички тези минуси, които изброихте, ако има твърда физическа граница. Сега подробностите ще бъдат е, договорени между Европейски съюз от 27 държави членки и Великобритания. Няма да коментирам за... Е, няма да коментирам това, предполагам, че разбирате защо. Thank you. Um, question number 22 is the third question from the Greens. Следващия въпрос е въпрос от Зелените. Ян Филип е, Ялгрин, заповядайте. Благодаря. Доста въпроси вече се зададоха. Голямата част от тях получиха своя пълен отговор. Нека да кажа нещо за връзките с държавите членки. Изложихте позицията си в комисията и как ще работите с нея и с парламента, но как ще стане така, че наистина да има прилагане на съществуващите мерки в държавите членки и как ще получите тяхната подкрепа за общи действия и план за действие в сферата на сигурността. По-специално мерките за дерадикализация. Смятаме, че Въпросът за радикализацията в затворите изисква бързо решение от страна на държавите членки. Uh, Благодаря. Мисля, че въпросът може да бъде разгледан в две части. Първо, как да изградим доверие е, сред националните органи и вторият е, въпрос, какво да направим сред всички онези, с които работим, национални органи, но не само те, а по-голямата част от е, гражданското общество, лидери в общността, в образованието, в затворите и различни други сфери, които всъщност е, са на авангарда в борбата с радикализацията. Какво да направим с държавите членки? Както казах в самото начало, смятам, че ролята на Европейски съюз е съвсем ясна в рамките на учредителните договори. Европейския съюз може да подпомага, да насърчава, да помага по прилагането и евентуално да налага прилагането. Също така имаме роля по създаване на стандарти и премахване, премахване на бариерите пред сътрудничество. Споменах заповедта за разследване. Това е един отличен пример за общи стандарти, които ще премахнат пречките пред сътрудничеството. Също така може да изиграем като институции много важна роля, като насочваме внимание към пропуски на държави членки. Аз подкрепям един такъв подход. Също има и практически способи, способи посредством агенции, системи и така нататък, могат да помогнат за изграждане доверие между държавите членки. Не говорим обаче само за държавите членки и това искам да подчертая в отговор на вашия въпрос. Аз съм напълно убеден, че най-успешните е, дерадикализационни действия се правят от гражданското общество, от лидерите в него, а не от държавите. За това можем да им дадем финансиране, експертни познания, да им дадем контакти в други държави, за да могат да се съберат и самите те отдолу нагоре да изградят е, една такава система. Благодаря ви. Сега господин Паско от АФЕТ. Thank you very much. Sir, we all know that there is a tendency... Благодаря ви. Сър, всички знаем, че днес се съчетават вътрешните и външните аспекти на сигурността. Това е тенденцията. Вие ще бъдете поставен в центъра на това припокриване на външните и вътрешните аспекти. И бих искал да попитам, какъв облик ще има сътрудничеството? От една страна с комисаря по външни отношения, от една страна и от друга страна Центъра за координация на антитерористичните действия. Благодаря. Да, започнах вече да работя по въпроса. Срещнах се с а, хората и обсъдихме проблема, който посочихте. Медала обаче има две страни. Трябва да се вземат предвид както външните, така и вътрешните аспекти. Така че в много отношения ще трябва да работим и по външните и вътрешните аспекти. Така че Желая да работя с заместник-председателя Могерини и колегите от комисията, които работят по външните работи. Необходимо е да се рационализират някои опасения, свързани с вътрешната сигурност и да се установи диалог с държавите. По отношение на сътрудничеството с трети държави, можем да работим за контрирането на екстремизма. Нашите партньори могат да ни подкрепят в това отношение. Разбира се, трябва да се сътрудничим и по отношение на финансирането на тероризма. И тук се връщаме на въпроса, който обсъдихме преди малко, а именно необходимостта да се борим с нелегалния трафик на оръжия. Това са аспектите, на които трябва да наблегнем. Има и някои структурни отношения, които са изключително важни. И аз разчитам на подобрената ни система и подобрените отношения с САЩ. Акцента ще се постави на някои специфични програми – Вашият колега преди малко а, зададе въпрос във връзка с програмите за финансиране на тероризма. В това отношение сътрудничеството с трети държави е изключително важно за вътрешната ни сигурност. Благодаря ви. Въпрос 23 или третия въпрос от EFDD, е господин Бати. Благодаря. Вие сте тук и ще участвате в създаването на Съюза на сигурност. Всички свободни движения в Европейския съюз се използват от терористичните групировки, се казва в един доклад на, О, на Европол. Вие съгласен ли сте с Европол, че свободното движение води до много проблеми за Европейския съюз и държавите членки? Дали този съюз на сигурността няма да доведе до първо създаване на един проблем, а след това изискването на прехвърляне на нови правомощи на Европейския съюз за неговото решаване – за да се поддържа европейския проект? Не се ли прави всичко за тази цел, а не за целите на осигуряване на сигурност на европейските граждани? Отговор. Аз искрено се надявам, че това ще бъде двигателната сила, защото основната ни цел е да осигурим сигурност за гражданите. Киберпрестъпността, престъпната дейност са тясно свързани с тези аспекти. И именно това ще бъде целта на моята работа. Ще поставя въпроса в центъра на сътрудничеството си с вас, с представителите на държавите членки, с представителите на гражданското общество, за да изградим този съюз на сигурността. Най-лошите събития, с които трябва да се справим. Терористите не се интересуват от мястото, което нападат. Те нападат начина ни на живот. Въпрос 25, четвърти въпрос от ЕНП. Господин Диас Демера, заповядайте. Благодаря ви, господин Кинг. Най-искрено бих искал да ви приветствам с добре дошъл сред нас и да ви пожелая успех. Съюз на сигурността. Аз би го нарекал по-скоро така – да не забравяме обаче член четвърти от договора. Сигурността е в ресора на държавите членки. В този контекст не трябва да забравяме, че Европол, който ще претърпи промяна след влизането в сила на новия законодателен акт, с който се очередява, та Европол ще играе важна роля. По отношение на сигурността, очакваме от вас инициативи, които да ни позволят да засилим ролята на отдела за борба с тероризма в Европол. Очакваме от вас предложения за конкретни мерки. Бих искал да попитам, какви са според вас средносрочните и дългосрочни мерки, които възнамерявате да предприемете в рамките на първите 90 дни от вашата работа? Как желаете да организирате превантивната дейност в това отношение? И накрая, какви ще са връзките между центъра в Европол и отдела за анализ на госпожа Могерини. Как виждате конкретно нещата и още веднъж ви пожелавам успех. Uh, uh... Благодаря ви. Надявам се да мога да разчитам на вашият експертен опит и на всичките ви знания в тази област. Прав сте. Ангажирам се да изляза с конкретни предложения и се надявам, че ще се впиша в срока, който ми дадохте. Необходимо е да го направим, защото трябва да очертаем съюза на сигурността, за да може да разполагаме с правната рамка, която да ни позволи да действаме. ако получа това място, аз ще работя с Европол, ще му осигуря подкрепа по отношение на политиката, на финансирането, на персонала. Ще насърча държавите членки да командироват повече експерти в Европол – на базата на това, което прочетох, е необходимо да се засили екипа на Европол с допълнителни 80 или 90 човека, за да може Европол да изпълни задачите си. Аз съм готов да работя в това отношение. Относно оперативния капацитет. Това е от ключово значение за центъра, както относно дейностите в интернет, така и по отношение на финансирането. Необходимо е диалога с националните компетентни органи да продължи. И аз се ангажирам да надграждам на базата на най-добрите практики, които се прилагат в държавите членки. Но не трябва да забравим и важната работа, която трябва да изиграе Европол по отношение на киберпрестъпността, както и значението на Центъра за борба с трафика. Трябва да осигурим необходимия оперативен капацитет на Европол. И в отговор на един въпрос, който ми бе зададен по-рано, а именно какво бих направил за държавите членки, би ги насърчил да изпратят в Европол и Евроюст експерти за разследващите екипи. На следващото място важно е да има пряка връзка между отдела на госпожа Могерини и Центъра за борба с тероризма в Европол. Председателят Продължаваме нататък. Въпрос 26, четвърти въпрос от социалистите и демократите. Таня Файон има думата. Заповядай, Таня. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат за комисар, въпрос във връзка с технологиите в областта на сигурността. Какви са вашите виждания относно новите технологии в това отношение? Как ще ги използвате? Как ще осигурите финансиране на научната и развойна дейност в това отношение. Не се нуждаем само от експерти в това отношение, но е необходимо да се отговаря на необходими изисквания. Относно биометричните данни – какво е мнението ви е, върху разработването на допълнителни е, технологии за лицево разпознаване и как смятате да се използват? Благодаря ви. Връзката между финансирането на научната и развойна дейност и целите в областта на сигурността е много важна и става все по-важна. Имаше доста пробиви в научната и развойна дейност, благодарение на финансирането, което осигурихме и този пробив беше важен за сигурността. С европейско финансиране, например, се стигна до следното откритие, прекурсорите могат да бъдат деактивирани, така че те да не могат да бъдат използвани за експлозиви. Знаем, че много прекурсори бяха използвани в някои от нападенията, което показва, че европейското финансиране дава добри резултати. И това беше видно и в операция София. Тоест има пряка връзка между сигурността и научната и развойна дейност. И аз бих искал да продължа тази връзка. Както правилно посочихте, правейки това, не трябва да забравяме рамката, която упоменахме неколкократно днес, а именно рамката свързана с зачитането на основните права. Ще доразвия този елемент заедно с съответните колеги от Европейската комисия, които пряко отговарят за финансирането на следващия период от научната и развойна дейност. Благодаря Въпрос 27 от Моника Маковей. Благодаря, господин председател. Два кратки въпроса. Много досиета имаме в парламента във връзка с антитероризма. Разглеждаме въпросите за проверките по външните граници на Европейския съюз, което на практика означава промяна на Шенгенския кодекс. В това отношение а, има доста разногласия. В момента водим преговори. Въпросът ми е как смятате, че ще има повече сигурност за гражданите и как по-добре е да защитим външните граници на Европейския съюз? Смятате ли, че системните проверки и използването на всички бази данни ще ни позволят да увеличим сигурността и да направим граничните проверки по-ефективни, като по този начин се защитим от терористите. Втори въпрос. Как ще подобрите сътрудничеството и обмена на информация между разузнавателните служби и правоприлагащите такива в държавите членки? Как ще подобрите сътрудничеството и обмена между компетентните европейски агенции? Понякога сътрудничеството в това отношение е недостатъчно или напълно отсъства. Благодаря. Благодаря ви. Във връзка с сигурността на границите. Както вече посочих по-рано, има няколко пласта сигурност, от които се нуждаем. Но трябва да засилим най-вече граничния пласт. И когато работим по някои от реформите, които посочихме, ще направим именно това. Ще засилим елемента, свързан с сигурността. Ще се премине към системни, от системни към не системни проверки. И както казах по-рано, ще помислим за различни видове проверки, които могат да се правят по границите, включително и спрямо граждани на трети държави. Съгласен съм, че е необходимо да помислим как да използваме ефективно информацията, изличайки от различните системи и това, разбира се, трябва да се прави в съответствие с основните права. Както вече казах, в това отношение трябва да работим с специалистите, след което ще представим и конкретни препоръки. На въпроса за сътрудничеството между разъзнавателните служби и правоприлагащите органи. Признавам, че понякога е трудно да се упражни това сътрудничество не само на европейско, но и на национално равнище. Правим обаче каквото е възможно, за да използваме най-добрите практики. И отново ще дам примера за отличното сътрудничество между Европол и френските и белгийските компетентни органи след атаките във Франция. Така че се надявам, че изграждайки сътрудничество на практика, ще увеличим и доверието, което ще ни позволи да премахнем от ня... някои от пречките, които понякога пречат на това сътрудничество. Uh, Поморихме се понеделник в Страсбург и не знам дали само аз се поморих, но 28 въпрос от Алдис Софи Ентвелд. Благодаря, господин председателю. Добре дошли, господин кандидат комисарио. Приветствам това, че обърнахте внимание на постигане на резултати по оценяване на стратегията за борба с тероризма. Смятате ли, че стратегията до тук постига успех или е провал? Дали ефективно противодействаме на тероризма през последните 15 години? Има ли мерки, които могат да бъдат отменени? Втори въпрос като че ли казвате, че критика насочена срещу САЩ може да се отрази отрицателно на нашето сътрудничество? Странно. Критиката в самите САЩ е много по-остра. И аз се чудя, вие какво бихте предприели, за да има отговорност за ролята на ЕСЕ и държавите членки по отношение на скандалите, свързани с прехвърлянето на затворници от ЦРО. Благодаря ви. По въпроса за оценката. Според мен, Научихме се да реагираме на някои от тези атентати и заплахи. Е много различна днес, отколкото в първите дни след тези ужасяващи атентати през изминалите години. Мисля, че сме много по-ефективни в реакцията си. Как ще бъде оценено това. Дали по-добре сме се справили, можехме ли по-добре да се справим, това е трудна оценка, но съм съгласен, че ако се прави надлежна оценка, то тогава трябва да имаме готовността в духа на по-доброто законодателство да подобрим работата. И аз лично подкрепям това, което прави тази комисия и не само да прилагаме мерките за съразмерност по това, по което се договаряме, но също така и да направим преглед на това, по което сме се договорили в миналото. Що се отнася до работата на тази комисия, има някои мерки, които са отменени и водещите практики а, по добрата регламентация са приложими. Що се отнася до критиките, които се отправят, може би неправилно съм се изразил. Това, което казвам е, че някои критики, включително и критики от този парламент и тази комисия, в значителна степен доведоха до подобряване на положението в САЩ и нашите отношения с САЩ защото след онова, което вие тук в тази комисия предприехте и комисията предприе, ние се умяхме да извоюваме по-строги мерки, по-добри мерки за обезщетения, за омбудсмана, целеви проверки на лица в които преминават транзитно. Така че смятам, че мерките бяха много резултатни. 29-ти въпрос, четвърти въпрос от ГОЕ, госпожа Вержия. Мерси, Благодаря ви, господин председател. Тук съм. Добър ден, господин Кинг. Благодаря ви за това, че така отлично говорите френски. Аз бих искала да се спра на въпроса за базите данни и най-вече за тяхната взаимна оперативност. Аз не споделям това оптимистично виждане за сътрудничество между Белгия и Франция. Вярно е, че сътрудничеството доста се подобри, но доста работа а, остава в това отношение. Съвсем не можем да говорим за споделена отговорност, нещо, което вие упоменахте. Държавите членки се придържат към всички правомощия, които са им отредени. Въпросите за сигурността са в правомощията на държавите членки, но със сигурност сигурността има и транснационално измерение – и като че ли все повече изместваме фокуса на дискусията. Изместваме фокуса, като забравяме правата и свободите и а, непрекъснато променяме базите данни. Например, базата данни Smart Borders първоначално беше предназначен за контрол на туристическите места. Днес го използваме за а, граничния контрол и за борбата с престъпната дейност. И двете цели – си заслужава да се измести фокуса на базата данни, но това, което искам да кажа е, че днес се нуждаем от всеобща оценка на базите данни. Приключвам, господин председател за да видим какви са били първоначалните цели, как са се е, развили базите данни и какви са техническите и правни резултати в контекст на правата на човек. Merci. Euh, euh, je suis d'accord qu'il faut. Благодаря ви. Съгласен съм, че трябва да оценим ефективността на предприятите от нас мерки. И аз съм готов да работя, за да можем да го постигнем. Съгласен съм обаче, че остава въпроса за прилагането и той трябва да бъде наш приоритет. Затова е необходимо да насърчаваме държавите членки в това отношение. Извинявам се, ако е, бъркам понякога съкръщението, които използвам, но по отношение на Прюм Има около 18 или 20 държави членки, които участват в споразумението от Прюм и които могат да го прилагат. И трите елемента на това споразумение трябва да бъдат прилагани, а не всички държави го правят. Това, разбира се, няма връзка с информационните системи, но не винаги правилата се прилагат в държавите членки. А ние трябва да сме готови да преследваме целите си. Uh, Благодаря, колеги. Изоставаме с 20 минути. Говорите за 13 минути повече, нещо, което не е приемливо и ще използвам чукчето от тук на сетне, когато има просрочие. Включително и по отношение на кандидат-комисаря. 30 въпрос. Зелените. Господин Кинг. Една от задачите на звеното на Интерпол за сигнали е предаване на съдържание, свързано с борбата срещу тероризма. Въпросът е, как ще гарантирате, че само съдържание за тероризъм ще бъде оценявано и заличавано? Кой, кога и как ще даде ясно описание на терористично съдържание? И как ще положите усилия Европол или това звено за сигнали ще се съобразява с принципа за нужно да се знае при изпълнение на съответните им задачи? Благодаря. Очевидно има разграничение от една страна между говора и а, език на омразата в рамките на нашето законодателство и подбуждане към такива действия, както и между пропагандна и пропагандно-терористично съдържание, което не е омраза и подбуждане към действия, но е нежелателно. Именно тази втора категория имате предвид и ние трябва да продължим да работим в тази посока. Много се радвам, че вече разполагаме с някои звена, които работят по въпроса и с оглед на прозрачността. Имаме сътрудничество с доставчиците на интернет услуги, които от тяхна гледна точка оказват сътрудничество и участват в диалога. И ми се ще да постигнем напредък а, нямаме готов отговор на вашия въпрос, тъй като все още не знаем как ще пристъпим към прилагане, но а, наистина виждаме информация, която е напълно неприемлива. В някои случаи тези сайтове биват закриване, в други случаи се полагат усилия да има альтернативни послания, които да бъдат отправяни. Това е свързано с технически аспекти, по които трябва да Говорим с доставчиците. Това е един от начините да се справим с радикализацията, хората да имат избор, да чуват различни послания и да могат да упражняват а, правото си на интелигентен избор. 31-и въпрос ИФДД за една минута. Сър Джулиен. Госпожа Сторх. Вашата отговорност предполага отговорност в областта на сигурността и господин Юнкер призова за дневен ред в областта на сигурността през април месец. Дългосрочен план тези въпроси са свързани с свободата, обмен на пътническа информация, нелегална търговия с огнестрелно оръжие. В крайна сметка отнемаме правата на граждани, за да гарантираме сигурността. Това е нещо, което е опитвано в миналото и се е проваляло. Има нещо липсващо в това, което казахте. Вие носите отговорност за сигурността на ЕСЕ. Във възлагателното писмо от 2 август се визира а, трансграничната престъпност, но думата граници не фигурира. Е, говорим за по-силна защита на границата по отношение на огнестрелното оръжие. Какво предвиждате? Благодаря ви. Съгласен съм. Вече споменахме това, че една от темите ни, свързана с заплахите, която се нуждае от повече внимание, е темата за граничната охрана. Вие сте права да казвате, че тези заплахи са трансгранични и ако намерим решение по границите, ще им противодействаме. В отговор на няколко от въпросите започнах да разяснявам как ще работя съвместно с колегите в комисията и как ще отчитаме мерките, които вече са на лице или планираме да бъдат въвеждани по границите, за да имаме предвид и измерението сигурност. Аз ще бъда отговорен пред вас относно мерките за сигурността на границите и също така спазването на основните права и свободи, защото последното, което желаем е да лишим хората от основни права. ЕНП има думата господин Холмайер, координатор на госпожа Холмайер е координатор на НП. Господин председателю и кандидат комисарио сър Джулиан. За разлика от госпожа фон Шторх, мен не ме интересува как ще се охраняват границите а как полицията и различните органи ще си сътрудничат през граница? Защото имаме доста разнолика ситуация в Европа. А, говорим за няколко километра, а всъщност за големи разлики през граница. Особено, що се отнася за реакция по спешност. Искам да ви попитам вие какво ще направите, за да гарантирате че а, хората ще живеят в сигурност благодарение на презграничното сътрудничество. Благодаря ви. Напълно съм съгласен. Няколко въпроса вече бяха зададени по тази тема. За справене с заплахите ние трябва да действаме в началото на процесите, понякога на границата и понякога по границите – а, по време на обмена многократно се спряхме на тази тема и съм напълно съгласен. Що се отнася до насърчаването на трансграничното сътрудничество, то е свързано с това, на европейско равнище инструментите, агенциите, системите да се сработват, да насърчаваме сътрудничеството по ефективен начин – и това означава да се позоваваме на законодателството и да използваме други възможности за преодоляване на пречките пред сътрудничеството. Понякога те са свързани с различните е, стандарти и признаването на различните стандарти. Малко по-рано цитирах заповета заповедта за разследване която ще стане факт съвсем скоро. И това е пример за ефективно действие за намиране на общ език между държавите членки и улесняване на а, неотложните действия. Така че мисля, че постигаме напредък. 34-ти въпрос. Госпожа Таня Файон. Благодаря, господин председател. Обмена на относима информация е нещо изключително важно за успешното правоприлагане, особено на ниво Европейски съюз но бяха очертани слабите меса и неизползването, например, на ШИС и на други възможности за вземане на решения. Очудващо е през 2005 година съвета прие едно решение, което предписва много подробно какви са задълженията на държавите членки по отношение обмена на информация за престъпни деяния, свързани с тероризма. Въпросът ми е, какви конкретни стъпки възнамерявате да предприемете, а, за да има своевременен обмен на информация между държавите членки, за да бъде подобрено качеството на споделената информация? Дали ще бъдат налагани а, и ще бъде използвана процедурата за наказание в случай на не изпълнение на задължението за обмен на информация? Да, а, що се отнася до прием, ние всъщност дадохме ход на няколко диалога, за да насърчаваме обмена на данни между властите в държавите членки. Няма да се спирам по-подробно на това, защото вече го споменах в отговор на друг въпрос имаме такъв обмен по отношение на прекурсорите, които се влагат в зрените вещества. Очевидно е, че най-добре би било да се действа изпреварващо и да се приканват държавите членки ефективно да прилагат разпоредбите. Връщам се пак на обмена на пътнически данни и на правната рамка нещо, което е изключително важно, но в същото време има и въпрос свързан с практическата приложимост. Изграждането на тези звена, ако ги няма тези звена, няма да а, се случи това сътрудничество. Само няколко държави членка всъщност имат а, такива звена за контакт така че вече полагаме усилия да окоръжим използването на всички тези възможности чрез правна помощ, техническа помощ и в този конкретен случай предоставяне на средства 50 милиона тази година, 70 милиона а, до година. Така че тук не, говори, не говорим за налагане на наказание, но ако възникне такава необходимост, да. Господин Вестесен, ще говоря на датски. Господин пред кандидат комисар, няколко въпроса. Членовете на големите групи социалистите НП заявиха своето желание Европол да се превърне в европейско ФБР. Дали това е амбиция, която и вие споделяте с оглед на общата политика? Дали там ще бъдат насочени усилията на комисията? И втори въпрос. Що се отнася до а, Дания, няма участие в а, Европол и в Евроюст Имаме обаче споразуменията за Шенген. В тези ключови области ние не участваме. Смятате ли, че би имало някаква полза от участието на Дания в тази посока и какво смятате да направите? Отговорът на два въпроса ще дам. Ще започна с втория. Първо, многократно вече в тази дискусия заявихме, че много може да се направи, но всичко трябва да е в рамките на учредителните договори. И аз искам ясно да го кажа. И го казах многократно. Европол може и ще подкрепя аналитична дейност по искане на държавите членки и ще изгради доверие, засилено сътрудничество, но не може да бъде ФБР, защото не може да принуждава. И това е ясно записано в договорите. Що са нас до втория ви въпрос за Дания и връзката с Европол? Аз подкрепям Европол, мисля, че го казах ясно. Подкрепям и работата на държавите членки с Европол. Всичко това отново трябва да е в рамките на договорите. Знаете по-добре от мен. Дания се възползва от член 22 и това обославя цялата тази работа. А, имаше референдум по тази тема. А, за този референдум и други референдуми мога само да кажа, че трябва да се зачитат решенията на референдума. Благодаря. Благодаря. 36-ти въпрос. Пети въпрос на Алде, госпожа Хюсменова. Сър Джулиан. През юли Европейският парламент гласува доклада за европейската гранична и брегова охрана. И аз, като български гражданин, съм доволна, че той ще се прилага и спрямо държавите членки, които все още не са част от шенгенското пространство. В настоящата геополитическа ситуация България има твърде отговорната и нелека задача по управлението на стратегически външни граници на Съюза – отчитайки, че граничните ни служители нямат пълен достъп до някои бази данни, например Шенгенската информационна система, в контекста на Европейската програма за сигурност, какви инструменти смятате, че трябва да бъдат развити за подпомагане усилията по разкриването и борбата с трансграничната престъпност и тероризма на държавите членки с външна граница за Европейския съюз, но извън Шенген? Благодаря. Uh, th Thank you. Thank you very much. Благодаря. Първо искам да поздравя усилията на България и да благодаря за приноса в Европол с Frontex, обучението в СЕПОЛ и в други сфери. Наистина, напълно ви разбирам при задаването на този въпрос. Както казахте, България е в ШИС, що се отнася до полицейско и съдебно сътрудничество, но не, що се отнася до граници, миграция и други такива въпроси. В крайна сметка въпросът е свързан с членството в Шенген, а членството в Шенген, както знаете по-добре от мен, е въпрос, който трябва да бъде решен от държавите членки на Шенген. Смятам обаче, че това е въпрос, който си струва да бъде зададен – обслужва ли колективния интерес на Европейския съюз да не включва държави като България в които имат граница в съответните информационни бази данни. Наистина имате право да зададете този въпрос. 37 въпрос, 6 от НП, господин Буни. Що се отнася до цифровата революция и промяната на света, киберпрестъпността нараства. Над 400 милиарда щатски долара е, е пресметнато, че е, задейства тази престъпност. Говорим за пране на пари, за злоупотреба и така нататък. Нужно е сътрудничество, нужна е мрежа за борба с такава престъпност. Трябва да укрепим сътрудничеството в Европейската комисия и сред държавите членки. На първо място всички престъпления трябва да бъдат разглеждани по един и същи начин, независимо дали са в реалния свят или в киберсвета. Какви ще бъдат вашите приоритети в борбата с киберпрестъпността в този общ смисъл? Thank you very much. Благодаря. Благодаря ви за тази възможност да поговоря за този е, аспект на организираната престъпност и борбата ни с нея. Мисля, че тук има два елемента, които искам да засегна е, с колегите от Комисията за киберпрестъпността. Първо, борбата с нея и на второ място да има отпор на тази киберпрестъпност посредством вграждането на такава устойчивост в системите. И тук искам директивата за обмяна на информация в мрежа да бъде разработена. След това за борбата с а, престъпността, т.е. нападателната част на този дневен ред, мисля, че трябва да се възползваме оптимално от Центъра за борба с киберпрестъпност в Европол. И това би означавало подсилване и с кадри, и с финансиране на този център, така, щото да може да работи той с държавите членки, когато има кибератаки, когато има измами с карти, банкови карти и сексуална експлоатация онлайн, която вие засегнахте. Трябва да работим също и с частния сектор в тази сфера – по-рано споменах публично-частните партньорства. Сега бе създадено едно такова, за да може да бъдат вплетени частно и бюджетно финансиране. 1,8 милиарда са средствата, които са заделени за научно-изследователска дейност за борба с киберпрестъпността. Огромна стъпка напред и с удоволствие ще работя с участниците тази посока. Трябва да работим и с трети страни в този смисъл и по много други, разбира се. Необходим е напредък по събирането на улики и говорим по този въпрос. Трябва и да актуализираме стратегията от 2013 година, така че много неща могат да се направят в тази сфера. Благодаря. Благодаря. Шести въпрос от социалистите. 38 въпрос. Катерина Киничи. Е, Благодаря, господин председател. Господин Кинг, имаше терористични действия наскоро. Видяхте как никога не очакваме как ще ни нападнат. Не е ли добре да говорим повече за интеграция, превенция, а и радикализация. Какви конкретни мерки възнамерявате да предприемете, за да подсилите действията на Европейския съюз срещу крайния екстремизъм? Не само за да предотвратите радикализацията на евентуалните терористи, но и за да може да започнете едни програми за включване в обществото. Как смятате, че се прилагат такива програми от Европейския съюз и съответни държави членки? Как ще направите така, че Иран ще се превърне наистина на едно място, извинете, мрежата РЕН, извинете, мрежата РЕН ще ста, РАН ще стане място за обмен на добра информация? След това чуждестранните бойци, какво ще направим с тях, ще има ли обща стратегия, план за действие и други, за да можем да се справим с този проблем? Um, uh, Благодаря. Съгласен съм с вас, че работата по борба с радикализацията не е свързана само с превентивни действия, т.е. само да се попречи на тази радикализация. Тази борба е свързана също така с действия след радикализацията, за да стигнем до дерадикализация на лицата, които са тръгнали по този път. Бих искал да работя със съществуващите програми и мрежи, за да може и двата аспекта да бъдат включени и по дерадикализация, т.е. да помогнем на хората, които са тръгнали по този път. Там е много важно да работим с онези, които са в авангарда, работят в затвори, например, където са изправени пред този феномен. Както сме запознати от последните инциденти във Франция, но те не са единствените, това може да бъде голямо предизвикателство. Има различни експерти, с които разполагаме от които можем да извлечем познания. Имаме е, служители в местата за лишаване от свобода, които се занимават е, с дерадикализация. Трябва да ги съберем и цели Европейски съюз и да извлечем полки. Що се отнася до конкретни действия срещу чуждестранните бойци? Надявам се това да минава като една червена нишка през е, всичко, което казах днес пред вас. Действията в всички възможни моменти около границата, пред границата, на границата, да се спрат тези чуждестранни бойци, които искат да ни наранят, ще бъдат в основата на нашите действия. Благодаря, колеги. Стигнаме до последните въпроси. 39-ти въпрос, седми въпрос на НП, господин Вос. Um, hier bin ich, ja genau auf Deutsch. Ето ме, ще говоря немски. Благодаря ви за всичко, което казахте до момента. Разбира се, че има повторения и в това, което аз ще кажа, но един допълнителен въпрос е следният. Говорим за киберпрестъпност, ИКТ, питаме се как в крайна сметка можем да се възползваме от оперативната съвместимост на базите данни. А, мисля, че когато говорим с САЩ, нещата по отношение на сътрудничеството не изглеждат много добре. Мисля си, че сътрудничеството в борбата с тероризма и кибератаките е задължително. Може ли да ни кажете какво мислите за това как са свързани тези два елемента и как си взаимодействат, тъй като мисля, че тук има известно скъсване на нишката и няма достатъчно защита на данните, дори потребителски данни, как стои въпроса с взаимното разбиране а, и при тях, и при нас. Как ще можем да подобрим сътрудничеството според вас? борбата с организираната престъпност, киберпрестъпленията и обработка на данните заедно с САЩ. Uh, well, I think we need to, um... Според мен, трябва да започнем като първо ние си оправим нещата у дома. Има стратегически партньорства, които са изключително важни в борбата срещу тероризма и киберпрестъпността. Опитах се да обясня, има и рамка, съответни условия, свързани с тези отношения. Но в тази сфера, както вие попитахте, както и бе зададено по-рано като въпрос, има доста елементи, които трябва да бъдат заложени тук, у нас, за да можем да извлечем максималното от съществуващите системи и за да можем да имаме предвид пропуските, сложността, и недостатъците на нашата система. Нещо, което не се спомена до сега, но което ми е задавано като въпрос, е свързано с базата данни на Европол за тероризма. Имаме и база данни на ШИС за тревоги, за терористична дейност. Тези системи трябва да могат да си говорят заедно, но само когато става дума за конкретни казуси и ще има потенциална полза, ако има по-голяма взаимосвързаност между тези две конкретни бази данни, в които се залага информация по сходна или със сходна цел. Един пример, който групата на високо експертно ниво може да разгледа, е този. Обясних каква е рамката и какви са условията на техните дискусии. И това ще покаже и какви ще бъдат нашите дискусии след техните предложения. Благодаря. 40 въпрос на социалисти и демократи. Сурая Пост. Благодаря, председателю. Здравейте, сър Джулиан Кинг. Във възлагателното писмо не се говори за сътрудничество с гражданското общество и неговите организации що се отнася до трите приоритета при борба с тероризма и превенцията на радикализацията, борбата срещу организираната престъпност и борбата срещу киберпрестъпността. Много често НПО са тези, които посредством работата си по места, по защита на толерантност, права на човека и насърчаване на социалното приобщаване, изиграват тази важна роля при предотвратяване на радикализация и тероризъм. Може ли да ни кажете дали възнамерявате да работите с граждански организации? Ако това е така, под каква форма ще протече това сътрудничество? Вашият екип достатъчно добър ли е, за да може да следва всички видове радикализация, включително а, крайно десните форми на такъв тип радикализация. Благодаря. Нека да засегна няколко елемента. На първо място последното, което казахте. Напълно сте права, че ни припомняте, че има различни видове радикализация и не бива да си слагаме капаци на очите и да мислим, че има само един вид такава. Това ме води до втората ми бележка. Надявам се, че съм го казал вече. Поемайки тази роля, ако разбира се потвърдите моята номинация, ще извлека от своя опит. А моят опит в голямата си част, свързан с сигурността, е по места в Северна Ирландия. Там имахме проблем с радикализацията. Разбира се, съвсем различен вид радикализация, но имаше радикализация в определени части от общността които се опитваха да насочват хората към а, насилствени дисидентски действия. И установихме, че не държавата може да действа в такава обстановка, а точно гражданското общество е това, което може да доведе до развитие. Може би не пише гражданско общество някъде в писмото ми. Говорим за отговор а, на радикализацията. Ето, то го включва, го казано е по-общо. Това означава работа с гражданското общество и с а, действащи лица в него. Що се отнася до Северна Ирландия, там установихме, че бивши затворници са наистина един глас, който тези хора биха чули. Работихме с такива бивши затворници, работихме с хора из цяла Северна Ирландия и които се учеха един от друг, говореха за различните програми, по които работят. И аз с собствените си очи видях реалните резултати. Как се оценява, това не зная. Но ако спрем дори един младеж от това да тръгне по пътя на, радикализи... на радикализацията по такъв диалог, за мен ще сме успели. Ако го постигнем на ниво Северна Ирландия, според мен бихме могли да го постигнем и другаде, в а, трансграничен а, план в Европейския съюз между организации. Благодаря. 41 въпрос, НП, господин Ленард. Благодаря. Вашата номинация идва в исторически момент е, на отношенията между Временното кралство и Европейски съюз. Казахте, че не може да говорите за преговорите по излизането на Великобритания. Разбирам, но много решения ще трябва да се вземат, свързани с този Брексит или излизане на Великобритания. Първият въпрос е Европол, например. Днес многократно казахте, че те са отлични, трябва да ги използваме оптимално, те имат нов мандат. В същото време обаче виждаме, че британското правителство, правителство, което ви е номинирало, иска като че ли да не участва в Европол. Какво бихте казали тук? Необходимо ли е Обединеното кралство да участва в Европол? И ако излезете от Европол, това не би ли уронило работата ви като един комисар за а, Съюза на сигурност? Аз не съм тук като говорител на британското правителство. Не зная какви решения ще бъдат взети от британското правителство. Искам ясно да кажа, че смятам, че Европол е една отлична организация, която работи отлично, и ако поема тази роля, ще направя всичко възможно тя да излезе на преден план, ще направя всичко възможно държавите членки в ограниченията на учредителните договори, разбира се, да работят с нея, без а, да се притеснявам. Говоря за всички държави членки. Конкретния случай с Обединеното кралство. Имаме по-предизвикателни обстоятелства, тъй като те трябва да вземат решение дали да работят с Европол или не. Ако решат да не работят с Европол, ще възникне проблем, защото ще имаме празно поле. Защото при излизане те ще трябва да разработят свои отношения с Европол, тип отношения с трета страна. Така че това, което ясно ще кажа пред Обединеното кралство е, че е в общ интерес да няма такива празни полета в Европол. Ако за малко загубихме всякаква неутралност, но сега отново трябва да бъдем неутрални. Може би това се дължи на умората. Госпожа Лопес Агилар. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат за комисар, бих искал да засегна отчетността. Защото, както знаете, ние от Комисията по свободи трябва даваме отчет на Европейската комисия. Вие като бъдещ комисар ще трябва да работите с комисаря Аврамополос от една страна, а от друга страна да работите в тясно сътрудничество с комисаря Юрова. Ще работите по въпроси, свързани с радикализацията и споделяне на информацията. Първият ми въпрос, следователно, е насочен към баланса, който трябва да откриете в работата си с различните комисари? Как ще си осигурите независимост? Как ще работите по о, вашето портфолио? А, как ще гарантирате, че вашето портфолио няма да се припокрива от портфолиото на комисаря Аврамополос или пък, че а, той няма да наделее над вас? Минута и половина, казва председателят. Още нещичко във връзка с принципа на отчетност пред нашата парламентарна комисия. Ще видите в писмото, там е посочено, че по въпросите за сигурността няма да работи само единствено господин Аврамополос. Благодаря ви за въпросите, тъй като те отново ми дават възможност да обясня как точно ще работя. Не ми се нрави начина по който описвате работата с комисара Врамополос. Като че ли ще работя в сянката му. Като е, че ли ще съм второстепенен. в съответствие с собствената си политическа култура ще работя с възможно най-тясно сътрудничество с колегите от комисията. Комисар Аврамополос, но и не само с него, с всички комисари, които по един или друг начин също имат отношение към темите, които обсъждаме тази вечер. Всички заедно трябва да работим по тези въпроси. Както казах в самото начало, за мен ще е удоволствие да ви предоставям необходимата информация. Аз ще ви се отчитам във връзка с измерението, свързано с сигурността по всяко едно досие. Разбира се, вие ще прецените, но ми се струва, че в крайна сметка ще има още по-голяма отчетност на Европейската комисия пред вашия парламент. Поне аз така гледам на нещата. Sorry, one to cut you short. Um, okay, uh, fine, we're in the final straight, colleague. Благодаря ви. Последните три въпроса от госпожа Мария Габриел. Благодаря, господин председател. Уважаеми сър Кинг, искам да обърна внимание на един много специфичен въпрос още веднъж. Гарантирането сигурността по външните граници на България означава, съгласни сме тук, сигурност за Европа. Затова искам да задам въпрос, свързан с това, че от години България подава информация към Шенгенската информационна система, а не разполага с пълен достъп до базата данни. Това противоречие представлява потенциален риск за сигурността на Съюза. Затова и моят въпрос е какво конкретно възнамерявате да направите, за да може страната, която де-факто е изпълнила техническите критерии за Шенген и която де-факто гарантира сигурността на Европа, да може да засили приноса си към сигурността на Съюза и да има достъп до истински обмен на данни. Това е една от ключовите думи, която Вие употребихте. Вторият ми въпрос Притеснява ли ви факта по отношение на сигурността, че страни членки на Европейския съюз позволяват издаването на национални и следователно европейски паспорти на граждани от трети държави? Какви мерки ще предприемете? И един последен въпрос. Какви инструменти ще, ще мобилизирате, за да има по-тясно сътрудничество в областта на борбата срещу тероризма с страните от Средиземноморието? Сигурност в Средиземноморието означава сигурност за Европа. Uh, thank you very much. Um, uh, on... Благодаря ви. Относно положението на България и Румъния, обсъдихме темата малко по-рано. Аз наистина споделям въпроса, който повдигате. България получава сигнали за откази, като но не е член от пространство? Това е добър въпрос. Дали това е в общия интерес на Европейския съюз? От правна гледна точка положението е ясно. Ограниченията падат, когато държавите от пространство решат от политическа гледна точка обаче разбирам въпроса ви и е удачно да се запитаме дали към днешна дата това е в общ интерес. На въпроса за паспортите и националността на държава членка. Когато се даде гражданство на гражданин на дадена държава членка, по този начин реално се дава европейско гражданство на този човек. Ето защо е правомерно държавите членки да вземат предвид общия интерес на Европейския съюз, когато вземат решение да дадат гражданство. Трябва да се вземе предвид и сигурността. И аз ще приканя държавите членки, когато вземат подобни решения, да бъдат по-предпазливи. Въпрос 44 от социалистите и демократите ще бъде зададен от Ана Гомеш. Господин Джулиан Кинг. Има доказателства, че терористичните организации се финансират чрез организираната престъпност. Чухме какво казахте за прането на пари и другите въпроси но има някои пропуски в това отношение. Трябва да се справим с финансирането на тероризма, тъй като по-голямата част от прането на пари се извършва посредством европейски банки, компании, използват се данъчни обежища в Европейския съюз и извън него – а Европейския съюз споделя опасенията си във връзка с а, тази златна схема, която а, споменахте. За златните визи. А, въпрос, който избягвате. Бихте ли отговорили най-накрая? Благодаря ви, наистина, защото навлизаме в изключително важна тема, а именно преустановяването на достъпа на терористите до финансиране. Хармонизиране на наказателните санкции срещу терористи, прекратяването на финансирането, и засилване на някои други инструменти, като проследяване на източника на финансиране. Наистина смятам, че трябва сериозно да помислим дали не можем да направим нещо на равнище, Евро... на равнище Европейски съюз, имайки предвид успешното ни сътрудничество с САЩ в това отношение. Така че ще работя с, с вас по една програма. която да засили международното сътрудничество в борбата с корупцията, укриването на данъци и неправомерното използване на някои превозни средства, включително и за целите на финансирането на тероризма. Много полки си взехме от Г7, от Г20, срещи на върха, на които господин Камерън, бившия министър-председател и вече бивш депутат, на които той пое ангажименти за засилване на международното сътрудничество в това отношение. Аз ще работя с вас, за да може това да се превърне в наш приоритет и за да може да имаме напредък в това отношение през следващите няколко години, с което ще се гордея. Благодаря. Въпрос 45. Последният въпрос на господин Емил Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми сър Кинг, през последните години Европа беше залята от огромна мигрантска вълна, като част от мигрантите, за съжаление, пресичат европейските външни граници нерегламентирано и за някои от тези хора не могат да се направят елементарни проверки за принадлежност към терористични организации или криминални структури. С оглед на това, какви мерки ще предприемете като комисар по европейската сигурност за да се предотврати рискът от радикализация и извършване на терористични атаки от мигранти, пристигащи в Европа, особено тези, които не могат да се ползват с международна закрила. Благодаря ви за вниманието. Uh, um, Благодаря ви. Причините за радикализацията са много, според мен. Чувството за изолираност, несправедливост, може би са логични обяснения. Отговорът на проблема се крие в превенцията. Превенция на насърчаване към омраза, дерадикализация, превенция в училищата. Необходимо е да имаме ефективна политика на интеграция. Интеграцията е съвсем различен процес от превенцията на радикализацията. Имаме план за действие на европейско равнище във връзка с интеграцията, по който ще работя заедно с колегите, защото се нуждаем от съвместни усилия, за да имаме успех. Председателят. Благодаря най-вече на колегите, които останаха до края на изслушването. Благодаря ви за търпението, за дисциплината. Сега преминаваме към заключителни думи от страна на сър Джулиан Кинг. Имате 5 минути. Моля ви, останете за малко в залата след това. не напускайте залата. Не бързайте да си тръгнете. Две думи искам да ви кажа просто за начина по който ще вземем демократично решение за представянето на кандидата за комисар. Сега сър Джулиан Кинг има думата за 5 минути за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на комисията за отправените към мен въпроси. Благодаря ви за това, че ме изслушахте и ме изтърпяхте. Мисля, че ще успея да се справя с времето, което ми дадохте. Много работа ни остава. И ако в края на тази процедура получа поста, ще го взема колкото се може по-бързо. Както вече казах в началото, аз наистина ще ви предоставям цялата необходима информация и възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с вас. Гражданите разбираемо се притесняват от нарастването на престъпната дейност и на терористичните групировки и очакват от нас да намерим съвместен отговор. Съвместен, координиран и ясен отговор. Необходимо е да работим заедно, за да се борим с тероризма и за да засилим отбранителните си сили. Това, разбира се, трябва да стане, като спазваме ценностите, които сме приели и като спазваме основните права. Ако получа поста на комисар, ще работя заедно с вас, за да стане Европа едно по-сигурно място. Целта ни ще бъде да има свобода и сигурност за всички, които пътуват в Европейския съюз. Това ще стане при спазване на основните ценности. И за да се върна на последния въпрос, това ще стане като предотвратим радикализацията и се борим с организираната престъпност. Благодаря. So in answering my plea, colleagues, you're not running. Thank you. Много ви моля, не напускайте залата. Господин кандидат за комисар, използвахте само половината от времето, което ви се полагаше. Скъпи колеги, срещата на координаторите ще се проведе утре на 13 септември в 9 часа. Координаторите от ваше име ще вземат решение за това дали кандидата за комисар отговаря на изискванията и дали може да поеме пост. Решението ще се вземе утре в 9 часа от координаторите, след което на заседанията на политическите групи ще получите информация за тяхното решение. Както вече казах, след като проведат закрито заседание, координаторите ще ви уведомят за решението си. Благодаря ви за това, че присъствахте на изслушването. Благодаря на членовете на Либе, на Афет и на останалите колеги, които се присъединиха, но не взеха думата. Благодаря на всички, които работиха усилено от парламентарната комисия Либе. Благодаря и на вас, господин кандидат за комисар. Това беше една извънредна а, среща. Това никога няма да се повтори вече във вашата кариера. Ако видите какво става в Твитър, ще видите, че там емоциите се разгорещиха много повече, отколкото в залата. Ние в Либе гледаме наистина сериозно на нашата задача и очакваме от вас да ни предоставяте цялата надлежна информация. Благодаря.